Днес е съвместен дебат, общи разисквания, подготовка на среща високо равнище на Г20 на 11 и 12 ноември. Ще изчуем също така изявления на съвета и комисията за предложението за заседанието на съвета на 28 и 29 октомври. След това ще чуем доклада на Перванш Берес относно финансовата, економическата и социалната криза, препоръки и мерки, които следва да се предприемат. Дневният ни ред също така включва докладът на Дього Фео, подобряване на рамката за економическото управление и стабилност в Европейския съюз, по-специално в еврозоната. Започваме дебатите. Оливия Шастел, а от името на съвета, председателството. Господин председател, а, господин председател на комисията, от името на съвета искам да ви благодаря, господин председател, за това, че ни дадохте възможност да ви уведомя за подготвителната работа за предстоящият Европейски съвет дневният ред на съвета ще бъде много натоварен и той ще обсъжда, както знаете, европейското управление. Както знаете, работната група под председателството на Ван Рампой се събра в понеделник и подобри окончателния доклад. Този доклад съдържа препоръки, предложения, съвсем конкретни, които ще ни дадат възможност да направим качествен скок в е, е, економическото управление чрез е по-добра финансова и фискална дисциплина и като разширим и задълбочим координацията, управлението на кризите и укрепим институциите. Всички тези препоръки могат бързо да бъдат отлети в законодателни предложения, които разбира се ще бъдат подкрепени от Европейския съвет, за да може комисията парламента и съвета да направят бързи крачки напред за изпълнението на тази програма. По този начин ще изпратим един положителен сигнал, че решаваме важните економически проблеми, пред които сме изправени. Знам, че някои повдигат въпроса за други възможности, които отиват по-далеч от тези предложения и излизат извън договора, примерно суспендиране на гласуването или въвеждането на нови правила за гласуване, обратно мнозинство. Това не е възможно в момента, нито технически, нито политически, но това са въпроси, които ще бъдат а, обсъждани. А, друг важен въпрос на дневния ред на Европейския съвет, това е подготовката на а, срещата на Г-20. Ние бихме искали да определим позицията на Европа на възоснова на подготвителната работа, свършена от съвета до сега. Много важно е да се ускорят усилията за създаването на рамки за поощряване на по-голям растеж, балансиран и устойчив. Също така да се преодолят дисбалансите в световен мащаб, които заплашват растежа през 2008 година с настъпването на кризата и мерките взети за нейното преодоляване. От тогава нещата се промениха радикално. Причината е проста. Природата на много от решенията, които бяха взети, които влияят пряко върху нашите граждани, за няколко месеца от локални и национални се превърнаха в глобални. И затова по повечето въпроси ние трябва да действаме едновременно и на равнището на Европа, и в международен план. Тоест, необходимо ни е време, за да стигнем до споразумение, по едно, едно ново споразумение, което да окрепи ролята на Европейския съюз на международната арена. Нещо, което се стремим да направим през последните години, но едва през последните 10 години, 10 месеца си дадахме сметка от значението на това. Надявам се, че е, най-важното, най-убедителното е, доказателство е, за нуждата от това ще видим през следващите седмици и следващите месеци, защото ще бъдем изправени пред един сериозен риск да загубим това, което се казва на английски the momentum, т.е. да загубим инерцията, набраната скорост. През първите два, два дни ще се срещнат финансовите министри и управителите на централните банки на Г-20, а след това ръководителите на По същество, а, трябва да кажем, че искаме балансирания и бързия растеж да бъде основан на една фискална консолидация, и на необходимите структурни реформи, които трябва да създадат повече работни места, да реформират много важни сектори, финансовите пазари и по-добро економическо управление на Европейския съюз. За това на срещата на ноем, през ноември ще представим резултатите от работа на работната група. Ще добавя, че Европейския съюз е, е живо заинтересуван от е, процеса на взаимната оценка, така нареченият peer review е, в рамките на G20. Това може да бъде много полезен инструмент, като всеки изиграе своята роля и покаже добра воля да участва в едни рамки за растеж, за борба с протекционизма, който надига глава тук-таме. Е, колкото до останалото, работата на техническите служби, като например е, съвета за финансова стабилност е, и други, тяхната работа върви добре, както и глобалната интеграция. Важно е, значи, да се постигне една устойчива реформа на Международният валутен фонд. Ние трябва да изпълним поетите в миналото ангажименти на, по, по, в Питсбург миналата година. Тоест МВФ да представя по-пълноценно международната економическа реалност и да играе по-голяма роля в економиката на изгряващите економики. Тоест не може да очакваме, че Европа сама ще направи всички отстъпки. Тоест тя ще направи всички отстъпки. Напротив, всички напреднали страни трябва да направят отстъпки в сферата на представителството, на управлението, което би било една добра база, за да се постигне компромис. Така че никой да не казва, че Европа е виновна за това, че работите не вървят. Като Европейски съюз, ние а, договор... разговаряме помежду си по всички тези ключови въпроси, за да сме подготвени за срещата на финансовите министри на Г-20. Необходимо е европейците не само да говорят с един глас, да бъдат едини, но също така да защитават своите жизненно важни интереси. Председателството и комисията ще направят всичко, което е по силите им, за да защитат тези интереси, да защитат нашите общи позиции които са резултат от многомесечна работа на всички страни членки. Сега нещо за климата, в който протича тази работа. Имахме задълбочени обсъждания в Европейския съвет. Вече на 14 октомври приехме един много пълен текст, в който се съдържат заключения, които очертават европейската позиция. Трябва да продължим работата за създаване на е, е, е, инерция за по-нататъчна борба с измененията в климата. Също така това трябва да се базира на работата от Киото и това, което беше постигнато в Копенхаген. Необходими са задължителни ангажименти в рамките на политиката, която ще бъде обявена, беше обявена в документа от Копенхаген. Трябва да отидем в Канкун, където трябва да се приемат балансирани решения, за да може да се постигне напредък в това отношение. Европейският съюз изрази предпочитанието си за юридически задължителен инструмент, единствен инструмент, който да бъде подобен на протокола от Киото. По този начин ще започнем един втори етап на изпълнение на ангажименти и то в рамките на редица условия. Всички напреднали економики трябва да участват в тази работа и по този начин ще отговорим на необходимостта да гарантираме опазването на околната среда в световен мащаб. Ще спомена накратко и подготовката на позицията на Европейския съюз за среща на върха с САЩ, Русия и Украина за първи път подобна среща се обсъжда на нивото на правителствените ръководители. Това стана през миналия септември. Идеята е правителствените ръководители да знаят какви са нашите отношения с нашите големи партньори извън Европейския съюз. За няколко минути ще кажа какви са ключовите въпроси на тази среща. На нашата среща с Съединените щати ще се спрем на няколко главни въпроса. Първо, укрепване на трансатлантическото сътрудничество, основен елемент, а, а, който ще ни позволи да се справим с проблемите, пред които сме изправени. След срещата на Г-20, срещата на върха Европа-САЩ ще даде отлична възможност да се отчетат, да отчете постигнатото и е, да обсъдим редица економически въпроси, които са актуални. Също така да потърсим общ подход е, към е, бързо развиващите се економики. Надяваме се също така, че тази среща ще даде възможност отново да се поднови работата на Трансатлантически економически съвет – не става въпрос за чисто регламентационни въпроси. Става въпрос как да отговорим на кризата, да поощрим заетостта, растежа и да използваме тази среща, за да подготвим Канкун, да отпратим един положителен сигнал, а, а, заедно с нашите американски партньори. Друг важен въпрос, който ще бъде на дневен арест, ще се отнася до Судан и Иран. Колкото до среща на върха с Украина, не след обед с върховният представител по външните отношения, предвиден дебат по този въпрос и затова няма да се стирам на този въпрос. Колкото до среща на върха с Русия, ние изразяваме нашата решимост да укрепваме нашето сътрудничество във всички области и главно в ключовите области, като иновациите и енергетиката. Господин председател, господин председател на комисията, скъпи колеги, това са главните елементи, които се предвиждат за едната седмица, както виждате натоварен дневен ред. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря за подадената информация. Тя беше изключително важна за нас. Добре дошъл, казвам сега на председателя на Европейската комисия. Имате думата, господин Барозо. Благодаря, господин председателю, господин председател на съвета, почитаеми депутати. Днес дебатираме въпроси, които ще се разгледат идната седмица от Европейския съвет. Аз ще засегна най-важните според мен теми. Според мен те са економическото управление на Европейския съюз и като не вземаме предвид е, двете срещи на върха в САЩ и Русия, а те са изключително важни, искам да спомена срещата в Сеул на Г-20 и срещата в Канкун за климатичните изменения. Реформата на економическото ни управление всъщност ще доведе устойчивост на економическия растеж и ще върне вярата на хората в нас. Затова подходът ни е амбициозен, още от самото начало на тези дискусии. Предложението, които подаде Европейската комисия миналия месец, всъщност се опита да преведат в действие цялата спешност, която идва от кризата в една амбициозна реалност. Те се справят с това европейските Европейски съюз наистина да окаже въздействие върху економическото развитие в света посредством координирани действия и разрешаване на макроекономическите дисбаланси. Много често сме го казвали, но ще го повторя. Трябва да има истински економически съюз в Европейския съюз. Радвам се, че отделяте такова внимание на тези предложения. Знам, че дискусиите преди първото учение ще покажат, че Европейския съюз наистина е ангажиран всичко това да се претвори в практика. Искаме тези правила да почнат да се прилагат от средата на идната година. Затова искам да призова държавите членки и да направят всичко възможно за постигане на тези важни цели, за да се постигне нашия дневен ред и то в спешен порядък. Искаме да има по-голям консенсус около основните сфери, където искаме да се предприемат действия те са свързани с пакта за стабилност и растеж, да се справим дисбаланса и особено под председателство на господин Ван Ромпой. Когато приключат всички дискусии, когато се вземат всички решения, резултатите от този общ процес трябва да бъдат една дълновидна политика за економическо управление, която да отговаря много повече на нуждите да се предотвратяват проблемите и много по-закотвена в използването на санкции. Искам обаче съвсем ясно да заявя. Крайният ни резултат трябва да покаже една промяна, промяна от настоящото статукво. Тази промяна трябва да покаже на гражданите, че Европейския съюз си е извлякал всички полки от кризата трябва и да се разрешат други въпроси. Един от тях е как да заменим настоящия механизъм за справяне с кризи с един механизъм, който да бъде по-траен след края му 2013 година. Разбира се, че не искаме да се изправяме пред подобни кризи отново, но искаме да бъдем по-добре подготвени, отколкото бяхме предишния път, т.е. подготовка и наличието на един а, силен механизъм за справяне на кризи може да ни помогне да предотвратяваме такива кризи в бъдеще. Европейската комисия си отбеляза становищата, изразени от държавите членки, които говориха за промяна в учредителните договори. Както знаете, за такива промени е необходимо единодушие сред държавите членки. На този етап Европейската комисия ще се фокусира върху нещата по същество. Какво имам предвид? Имам предвид изготвянето на един траен механизъм, който да даде възможност за задействане на предпазни механизми и да сме сигурни, че такъв механизъм ще се използва само като последна мярка. Ако всичко това стане, резултатът ще бъде точно това, което ни е необходимо. Една система, която дава стимули на държавите членки да имат добри економически и бюджетни политики и една а, политика, която дава възможност на а, инвеститорите да инвестират сериозно и без а, големи рискове. Извличаме поеки, пол, полки извинете, от кризата и за това изграждаме една система за управление, която да бъде напълно нова, когато я сравним с това, което се случваше преди кризата. Надяваме се тази система сега да бъде е, положена върху много по-солидна почва. Държавите членки е, работят по всички документи за бъдещето и това ще бъде една платформа за нашето участие в Г20. Тази среща на върха идва в критичен момент. Това ще бъде един тест за Г20. Дали наистина може да координира под потребностите на света посредством корпоративни решения на глобално ниво. Аз мятам, че Г20 може да се справи, а Европейския съюз може да направи така, че срещата в Сеул да бъде успешна. А какво искаме да постигнем там? На първо място трябва да си припомним, че Г20 наистина играеше много важна роля при справяне на, в кризата. Той показа как може да действаме заедно. Преминавайки в тази нова фаза, ние трябва да продължим да работим заедно в дух на сътрудничество. Това означава да приемем, че глобалните дисбаланси баланси засягат всички и че всички големи економики всъщност са част от решението на проблема. Да, не може да игнорираме е, факта, че всъщност обменните курсове играят важна роля. На второ място трябва да има действия и сред международните финансови институции. Реформата на БВФ закъснява, трябва да има достатъчна гъвкавост и при тях Европейския съюз показа, че може да бъде гъвкав. На трето място, с подкрепата на този парламент, ние се намираме в една основна реформа на нашата финансова система. И отново искам да ви благодаря за огромното внимание, което отделихте за спешността на този проблем. Не трябва да губим скорост на, Г, на срещата на Г20. Трябва обаче да сме сигурни, че това ще продължи до фаза прилагане. Искам финансовия сектор да участва във всичко това и затова Европейския съюз трябва да бъде силно ангажиран за въвеждането на данък върху финансовите операции на глобално ниво. В същото време Европейската комисия иска да направи така, че финансовият сектор да даде своят дан на ниво Европейски съюз с съответни въглеродните налози. За първи път в Г-20 една от точките в дневния ред е план за развитие. Ще се приемат планове в тази посока. И от самото начало Европейски съюз силно подкрепя тази идея, заедно с председателя от Корея. Трябва този дневен ред на Г-20 е, да доведе до ползи за развиващите си страни. В същото време новопоявяващите си економики би трябвало да участват в един такъв форум, който да отговаря на основните принципи на развойната политика и дава възможност за по-добра координация. Вчера тук в Страсбург говорих с генералния секретар на ОНЕ Бан Кимун и той спомена точно това пред мен и беше много благодарен за подкрепата на Европейския съюз за такъв един дневен ред. И накрая Г20 всъщност трябва да се опита да прокара напред дневния ред, свързан с търговията. Нашето споразумение с Корея би трябвало да вдъхнови нашите партньори, за да може бързо да се стигне до край на кръгът на, преходи, на преговори извинете, в Доха. Сега за Канкун. Искам да кажа нещо и за тази важна конференция. Трябва да преследваме целите си, да бъдем амбициозни и за Европа, и за целия свят. Международният процес трябва да върви напред, а това не е никак лесно. Знаем, че някои от основните ни партньори забавиха промените, а не ги ускориха. Нека да не забравим, че междувременно всъщност създаваме една много конкретна и ефикасна система за намаляване на емисиите в света. Това е най-силният ни кос и колкото по-бързо се въведе такава система, толкова по-силни ще бъдем. Имаме голям консенсус между трите институции и държавите членки. Когато стигнем в Канкун, нека да не говорим по формални въпроси. Трябва да отидем там с увереност и решимост. Канкун обаче не е последната точка на това пътуване, но може да се окаже голяма стъпка напред по този път, защото ние трябва да излезем с едно ясно послание, послание за да тръгнат напред преговорите и трябва да приемем конкретни мерки, които да доведат до доверие и да ни приближат до крайната ни цел. Ето за това писах и едно писмо миналата седмица на членовете на Европейския съвет. Казах, че искаме една балансирана, реалистична позиция, която да ни движи напред, без по някакъв начин да създава някакви нереалистични очаквания. Ето сега точно е момента, когато Европа трябва да поеме знамето и да покаже как в Канкун може да се направят важни стъпки напред, да се постигнат големи резултати, като ясно покажем, че ние можем да служим за пример. Господин председател, почитаеми господа депутати, европейската економика ще, порасне тази, ще нарасне извинете, тази година повече от миналата, но възстановяването все още не е фиксирано и не сме в момент, в който трябва да покажем самодоволство. Да не забравяме е, високата безработица все пак. Всички знаем, че последните месеци бяхме изправени пред реални предизвикателства и това ясно е записано в доклада, който ще обсъждаме сега, доклада на госпожа Берес. Приветствам амбицията и големия консенсус в този парламент по този важен въпрос. Всички знаем обаче, че това е един момент, когато има огромна безработица, когато се затягат коланите на бюджетите, когато гражданите живеят в тревога и това не бива да се забравя. Трябва да знаем обаче, като Европейски съюз ние можем да финансираме всичко това. Ние предложихме много важно законодателство, свързано с економическото управление. Излязахме с програмата Европа през 2020 година. И това е една стратегия за растеж, защото точно растежът, интелигентният растеж, който приобщава всички, е нашата цел. Това е записано също в отличния доклад и на господин Файо. Предложихме много различни мерки за регулиране на финансовите пазари и приветствам вашето споразумение по финансовия надзор. Какво става всъщност? Голямата част от наблюдателите преди две години бяха попитани готов ли Европейски съюз да има Европейска финансова надзорна система. Казваха те не, обаче ние показахме, че това е възможно. Имаме един реалистичен подход към различните измерения и искам да подчертая споразумението, което постигнахме вчера в съвета по предложението на Европейската комисия за хедж фондовете. Надявам се тази позиция сега наистина да доведе до положителен край с Европейския парламент, за да може да извлечем голяма полза от дългоочаквания регламент. И отново ще бъдем в е, Сеул като лидери, ако приемем този регламент. Имаме голям напредък и в други сфери. Да погледнем реалната економика. Искам да поздравя Европейския парламент за работата ви по една нова директива за борбата за отсрочените плащания и мисля, че по този начин ще защитим по-добре банките и кредиторите и ще имаме по-ясно договорно право. Публичните власти трябва да плащат до 30 дни или пък ще се начислява огромна лихва. Както знаете, малките и средни предприятия очакват като топъл хляб тази директива. Да, те са основния сектор на нашата економика. А, но работата не спира до тук. Всички предложения трябва да достигнат до успешен край. Те обаче вече стигат до някакви резултати. Идеята е да излезем от кризата посредством възстановяване, като постигнем растеж, който да постига създаване на работни места и социалната ни пазарна економика да отговаря на изискванията на 21 век. Благодаря за внимание. Grazie Presidente Barroso, buongiorno a tutti. Благодаря, господин Барозо. Добре дошли на всички. Добро утро. Сега за 4 минути госпожа Перванш Перес. Благодаря, господин председател, господин председател на комисията, господин председател на съвета. Финансовата, економическата и финансовата криза, в чието лапи се намира светът вече няколко години, струва няколко хиляди милиарда на в целия свят. 1% от годишния растеж. Увеличава се ръста на безработицата. 18% в Европейския до 11%, 11% в Европейския съюз. Очетава се опасността от рецесия, така наречената а, така наречената графика W. И за това Европейския съюз трябва да поеме своята отговорност, да изпрати едно силно послание на другите институции, на комисията, на съвета, че ние сме готови да се мобилизираме около добавената стойност, която предлага Европейският съюз. И че с няколко думи казано, ние имаме колективна отговорност и в рамките на Европейския съюз, да създадем стратегия, която ще ни даде възможност в областта на енергетиката да бъдем силни вътрешно, за да бъдем силни и външно. Трябва да разчитаме на собствените си сили и за това трябва да разчитаме на Европа. Но, господин председател на комисията, економическото управление за нас не е някакъв а, а, мираж, това е а, средство за а, изпълнение на тази стратегия и за това са необходими средства. Преди всичко това са финансови средства. Ето това е предизвикателството, което стои пред преразглеждането на финансовата рамка. Да се вземе предвид необходимостта от е, Европейска енергийна общност. Необходимо е да се изпълни онва, което вие отказвате – данъка върху финансовите транзакции – това е необходимостта от един голям европейски заем, за да може да се а, а, финансират инвестициите, да се уравновеси данъчното облагане в Европа, за да се насърчи заетостта е, и да се опазва околната среда. Това е необходимостта да се координират бюджетите на страните членки с европейските проекти, за да може нашите усилия да върват в една и съща посока. По отношение на управлението, предлагаме господин Евро, който, който би позволил едно хармонично управление. Предлагаме също така да не се съсредоточаваме единствено върху, внимайте върху страните, които имат бюджетни дефицити, а да търсим баланс и с онези страни, които имат бюджетен излишък. Също така в една система с единна валута трябва да помислим а, как а, могат да се използват дълговите книжа. Господин председател на комисията, трябва да случим усилията си за задоволяване на нуждите на европейските граждани, а да търсим не само финансова стабилност, необходимния е финансов пазар, който се опира на моралните ценности на създаване на заетост и на дългосрочни инвестиции. Нито един европейски проект не може да върви срещу интересите на страните членки. Единственият начин на Европейският съюз да използва най-доброто, с което разполага, това е да поощри страните членки. И не е, чрез дебат, който върви в руслото на санкциите, ние ще можем да подтикнем европейските страни да се мобилизират за изпълнение на тези проекти. Това, което, към което призоваваме, това е мобилизация за подкрепа на европейската добавена стойност, чиято помощ да излезем от кризата. Така че утре всички в Европа да имат работа, да не бъдат, да няма бедни и отново да имат доверие в европейския проект. Това е нашата амбиция. Надявам се, господин председател на комисията, че споделяте тези цели и ще приемете много от предложенията, които ние правим. Благодаря. Благодаря, госпожо Берес. Думата за 4 минути има господин Фейо. Сеньор президент, Уважаеми господин председател, уважаеми господин председател на комисията, уважаеми господин комисар Оли Рен. Добре дошли. Искам да ви благодаря за отличните отношения, които поддържате между парламент, комисия и съвет. Искам да започна с благодарност към всички, които участваха в работата по този доклад и го направиха възможен. Особено съм благодарен на докладчиците в Сянка, с които имах възможност да разменям мнения и да търся консенсус. Задачата ни не през цялото време беше лека, защото в парламента се очертават различни тенденции от лявото до дясното. Някои са за повече суверенитет, други са за по-малко суверенитет, други пък се застъпват за определени институции. Различни мнения бяха изказани, но бяха изказани с една единствена цел, а именно да се намери изход от сегашната криза която показа, че Европа не успя да реагира своевременно, не успя понякога да реагира и правилно. Кризата показа, че много от правителствата в Европейския съюз все още провеждат политика, която не стъпва на реалността и на фактите. Ето защо са ни необходими решения. Решения, които Европейският парламент да приеме със собствения си силен глас. Някои от тези решения са замислени в по-краткосрочен план, други в по-дългосрочен отправяме 8 препоръки, преди всичко многостранен надзор върху макроекономическото развитие. Това е първата ни препоръка. Целта е стратегията Европейски съюз 20, 2020 да се проведе по-добре, е да се укрепи пактът за стабилност и най-вече да се наблегне на ръста, предвиден в този пакт. Освен това отправяме препоръки във връзка с пакта за стабилност и растеж като се съсредоточаваме най-вече върху задлъжнялостта, по-добро економическо управление в еврозоната, въвеждане на солиден и надежден механизъм за е, уреждане на задълженията – контрол върху бюджетните и данъчните инструменти на Европейския съюз, регулиране на финансовите пазари с еднозначно макроекономическо измерение и по-добро водене на статистика в Европейския съюз. Не на последно място подобряване на външно представителство на Европейския съюз в економическата област. По всички тези теми парламентът може да издигне ясен и висок глас и ще го направи. Смятаме, че Европейският парламент и националните парламенти трябва да имат по-добра институционална координация помежду си. Длъжни сме да дадем своя примус, за да можем предлаганите решения да дадат по-скорошен резултат, за да избегнем една евентуална бъдеща криза. Европа още от сега трябва да разполага с инструменти за по-добра економическа реакция. Парламентът даде огромен принос в това отношение и ще продължи да го прави. Намираме се в началото на законодателен дебат за шест предложения на Европейската комисия. Смятам, че Европейският парламент и този път ще се придържа към своето становище. Ето защо искам да подчертая, че съм очуден, че в нотата на съвета не се споменава становището на парламента. Тук ще кажа, парламентът ще настоява за на своето становище, защото Европейският съюз трябва да се ангажира по-силно за една силна Европа с повече ръст и благосъстояние. Благодаря. Думата има госпожа Марта Андреасен. Една минута. Благодаря, господин председател. По отношение на доклада на господин Фейл за рамката за економическо управление и стабилност, аз искам да подчитая три неща. Първо, че трябва много сериозно да приемем санкционирането на държавите членки, които нарушават пакта за стабилност. Съвсем наскоро, преди няколко дни, немският канцлер и френският президент решиха да променят учредителните договори, за да има по-силни санкции срещу тези, които се опитат да разклатят стабилността на Европейския съюз. Освен това, трябва да има приоритизиране на разходите в бюджета бюджета, ако трябва една държава да бъде спасявана. След това говоря за оценяването и неговото въздействие, и най-вече кредитните рейтинги искам да се гарантира механизма за финансова стабилност. Съответните параграфи са променени и вече не са част от моето становище. Чувствам се длъжна да се откажа от становището.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 това личи и от инициативи като новият пакет от мерки за надзор, който има изключително значение. Самото понятие за економическо управление се нуждае още от допълнителна работа. Проблема с пакта за стабилност и растеж е, че той създава проблеми за някои страни. Тоест, трябва да поощрим страните да спазват правилата, които сме приели. За да могат страните да имат стабилна данъчна и финансова система. Та, всичко това има ключово значение за доброто економическо управление. Благодаря, господин Каза. Сега господин Антонио Декампо за една минута.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 Дами и господа, контролът върху макроекономическите променливи величини в Европейския съюз се провали. Това се отнася най-вече до бюджетната рамка. Кризата ни показа, че е необходимо да укрепим вътрешния пазар и да вземем предвид предложенията, например, за трансграничните електронни сделки. Трябва да се създадат данъчни инструменти, за да може по потребителите да имат доверие в економиката. Кризата показа, че солидният ръст е крайно необходим. Трябват ни индикатори за заетостта, които задължително да влязат в системата за наблюдение на пазарите. Разполагаме с стратегията 2020 имаме определени задължения във връзка с нея. Това е повод да разработим финансови инструменти за борба с спекулациите. Искаме да стигнем и по-далеч. Искаме да се създаде Европейски валутен фонд, не само като дисциплиниращ инструмент, а преди всичко като инструмент за намаляване на а, а, натиска, упражняван от спекулациите. Благодаря. Думата има господин Мартин Шулц. Благодаря, господин председател. Господин председател, ако погледнете списъка на ораторите, ще видите, че следващия оратор трябваше да бъде Рамон Яорега. Но преди той да вземе думата, като председател на нашата политическа група, ще съобща, че господин Ореги тази сутрин е бил номиниран за вътрешен министр на Испания от своето правителство. С нашата политическа група това е чест и аз искам да го поздравя. Бене, грация. Благодаря. Отлично. Сега ще дам думата на новия колега министър Хореге. Поздравление от всички ни! Благодаря, господин председателю. Благодаря и на Мартин. Имам само една минута, в която искам да кажа, че смятам, че Европа наистина напредва значително по отношение на економическото управление. Онзи ден имаше среща на върха между Франция и Германия и там се отвори една врата. Тази врата ни дава нова надежда. Говоря за новата възможност да се направи промени в учредителните договори по отношение на економическото управление. Знае, че това е един въпрос, който плаши определени държави членки, но пък аз смятам, че всички а, хора, които работят за Европа, се радват. Ние искаме економическо управление, за да можем да консолидираме всичко, да имаме общи реформи. Но смятам, че това споразумение между Германия и Франция отваря една възможност така щото реформата да бъде одобрена. Говоря за реформата, която бе предложена от Европейската комисия и парламента. Така ще можем да променим конституционните си уредби е, за едно общо економическо управление, за да може економиките да бъдат преобърнати, да станем конкурентоспособни, да създадем работни места, да преразпределим е, нашите богатства, както искат всички социал-демократи. Благодаря, казва председателя. И сега и аз ви желая до бъдеще, което да е успешно в новата ви работа. Господин Дол. Не, скъпи приятели, не, нямам такива намерения. А, господин председател, а, а, а, общото между а, заседанието на съвета и Г-20 да се намерят решения за след кризата. За Европейския съюз трябва да подредиме публичните си финанси, както националните, така и общните, и да защитим общата монета, общата валута. Като защитаваме нашите интереси, и а, на Европейския съвет ще обсъждаме економическото и финансово управление на Европа. Групата на НЕП приема първата писта, която предлага работната група на господин Ван, Ван Поли, а именно санкции за страните, които не зачитат пакта за стабилност и растеж. Но работата трябва да бъде по-задълбочена. Трябва да има повече общностен метод за сметка на междуправителствения подход. Поздравявам, приветствам усилията на комисията в това отношение. Напомням на съвета, че не трябва да се забравя, че от сега нататък парламента участва в съвместното взимане на решения. Колкото от по-рано се взимат решенията, толкова повече ще стигнем до бързи и задоволителни решения. Бих искал да се обърна към президентът Ван Ромпой. Нека чуе тези думи. Дебатите за относителната стойност на валутата, за техният курс е много важен. Ние трябва да определим нашата позиция преди срещата на върха. Европа, заедно с нашите американски партньори, трябва да задължим а, бързо развиващите се економики да зачитат своите отговорности. Валутният дъмпинг е нещо, което не можем да търпим. Необходима е реформа на международната валутна система, но също така стабилността на суровините, особено енергийните ресурси. По всеки от тези въпроси Европа има какво да каже. Но този, това, което кажем, ще има тежест само ако имаме вътрешни инструменти за управление, общностни инструменти за управление на нашите финанси. Не можем а, иначе а, да, да съществуваме на европейската арена, на световната арена, ако не вземем мерки, които макар и непопулярни, са необходими, за да можем да изпълним нашите приоритетни задачи политика за развитие и борба с е, затоплянето на климата. Благодаря, господин Дол. А сега давам думата на Мартин Шулц. Благодаря, господин председател. Господин председател, искам да цитирам едно изрешение, изречение от изявлението на, е, от е, Г20 в Питсбърг 24 септември 2009 година, значи преди около година. Тогава държавните и правителствени ръководители обещаха следното. Ще създадем рамка, която да описва политическия път, по който ще работим заедно, за да постигнем устойчив и балансиран растеж, който ни е необходим за да се създадат онези добри работни места, които са необходими на нашите народи. Прекрасно звучи. Допускам, че и тази година ще чуем подобно изречение на среща на върха. Както и по-нататък ще бъде така. По-важно е обаче какво става междувременно, за да се постигне този устойчив и траен растеж който ще донесе работните места, необходими на нашите народи, което е много добре. Това, което става, е резултат от философия на европейско ниво в Европейския съвет, която е насочена към едностранно съкръщаване на държавните плащания и те смятат, че това е единственото средство за стабилизация на този континент, вместо да помислят за това, че стимулирането на растежа е предпоставка за повече работни места и чрез това за повече приходи на държавата, които са необходими за трайна консолидация на бюджетите. Това, което виждаме в Европа в момента, е подход в черно и бяло. Всичко, което е разходи е лошо, всичко, което е съкръщаване на разходи е много добро. Най-силно засегнатите от кризата страни Гърция и Ирландия в резултат на това са в рецесия, респективно имат нулев растеж. Тоест това което се обещава, не се постига. Напротив, тенденцията в момента е драматична. Още по-драматична става тя, понеже онези, които причиниха кризата, които бяха нейн източник, спекулативният сектор, финансовият сектор не бяха привлечени в, към отговорност, например, чрез налагане на данък върху финансовите транзакции, който се пропагандира на европейско ниво, но както се пропагандира, така се и пъха под папките, защото на Г20 не може да бъде наложен. Е как ще може да бъде наложен, след като не се прави опит за това? Намираме се в капан, който е драматичен, капан на несправедливостта. Чрез бездействието на правителствените шефове, социалният дисбаланс, който е на лице, се задълбочава все повече и повече. И хората, които протестират на улиците, имат пълно право, защото социалният дисбаланс в Европа се задълбочава все повече и повече, вместо да се води борба срещу него. Ето защо спешно са ни необходими стратегии като данъка върху финансовите транзакции. Ще видим по дебатите на колегата Берес, както и по други дебати, дали този парламент е готов да направи нещо против този сектор. Ако не е на национално ниво, то поне чрез транснационален данък върху транзакциите. Дами и господа, има и друга тревожна тенденция. Това, което стана в Довил между господин Саркози и госпожа Меркел. Това се нарича обръщане с главата надолу на институциите на Европейския съюз. Кога ще си направи изводите господин Фон Ронпой? Те говорят за реформи, а всъщност това беше ваша задача. Вие възлагате това на господин фон Ромпой. Този човек си седи някъде, работи си в някой кабинет, но преди да даде резултат неговата работа, онази двойка, Никола и Ангела, си танцуват в Довил и си се оговарят. Това е един самопровъзгласил се френско-немски директориум, който е удар по институциите на Европейския съюз. Аз ако бях на мястото на Херман фон Ромпой, щях да си подам оставката. Не може само да бъде използван. И още нещо – ако онази дама и онзи господин бяха погледнали през канала в Довил, щяха да видят онзи бряг, след който както казва господин Камеран, ако променят договора, ще трябва да се проведе референдум. И дали господин Камеран ще приеме такава промяна на договора, без да постави своите условия? Е това, ако не е отваряне на котията на Пандора, не знам. Още веднъж казвам, Европа тръгва по грешен път. Благодаря. Благодаря ви, господин Шулц. И сега давам думата на господин Ги Ферховщад. Господин председател, може би... Господин председател, ще започна там, където свърши господин Шулц. Конвент да искаме тогава. Когато искаме промени в договора, тогава трябва конвент да се събере. Това е първата стъпка. Но не сме стигнали чак до там, мисля. Това, което ни е необходимо сега уважаеми колеги, е в спешен план да се постигне една договореност в Европейския съвет за економическото управление и укрепването на пакта за стабилност. Една година мина а, от началото на кризата на задлъжността в Гърция. Даже не една година. Почна декември миналата година, 2009 и мисля, че дойде времето да се стигне до някакво а, заключение по този въпрос, някаква спогодба. Имаме три предложения по-настоящем. Да ги кажем ясно, имаме предложение на комисията, на работната група и от вчера имаме предложение на така наречената среща от Довил. Добре е, че този парламент разглежда разликите между тези три предложения и е се опитва да направи своя избор, да види дали те са подходящи. Европейската комисия, според мен, е направила едно много смело и много последователно предложение. Ние го получихме преди няколко седмици. Работната група като че ли се отклонява от основните идеи, така че съветът ще работи по препоръки а, от комисията това е огромна разлика, защото препоръките могат да се променят, а предложенията на комисията не могат да се променят, така както се работи сега. И след това е една по-дълга процедура, която се предвижда в текста на работната група, което също върви против предложението на Европейската комисия. Работната група всъщност иска санкциите да бъдат полуавтоматични и се придържа към новите правила за гласуване, обърнатото мнозинство, което предлага Европейската комисия. Сега имаме и трето предложение. От вчера предложението от Довил. Договореността от Довил е едно споразумение между Германия и Франция. То може да помогне, що се отнася до въпросите, свързани с съвета, но този път това не е така. Защо? Защото немско-френското предложение всъщност какво прави? Старата школа прокарва. Место да се намери едно а, мнозинство, за да се блокира предложението на комисията. Те искат такова мнозинство, за да се стартира процес на санкции, предложен от Европейската комисия. И всичко това с квалифицирано мнозинство. Това е много важно, защото полуавтоматичният характер на това, което предлага Европейската комисия, се губи в предложението от Довил. Не знам дали сте ходили в Довил. Има хубави хотели, има обаче едно казино. И си мисля, че не трябва да говорим за сделката от Довил, а за компромис от казиното между Германия и Франция. Защото компромисът от казиното е точното му име. Държавите членки в това предложение имат право да продължават да работят в еврозоната и ако имате достатъчно подкрепа в съвета, супер, работите си. Ако нямате обаче достатъчно подкрепа в съвета, какво правите? Давате напред. Първата част от тази сделка в Довил чисто и просто отслабва не само предложението на работната група, а най-вече пакета на Европейската комисия. За мен това е абсолютно неразбираеми. Поне от страна на Германия. Те искаха 10 месеца а, за тези а, много по-строги санкции. А какво направиха вчера? Точно обратното. Отслабват дръзките предложения на Европейската комисия и по-настоящем, мили колеги, господин Трише, управителя на Европейската централна банка, иска по-смели предложения, по-смели решения, дори още по-смели от първоначалните предложения на Европейската комисия. Та, в заключение, в този парламент ние имаме една мисия. И тя е да преобърнем сделката от Довил компромисът от казиното и да се придържаме към добрите предложения на Европейската комисия и да си свършим законодателната работа. Благодаря, господин Верховстат. Господин Кон Бендит има думата за четири. Скъпи колеги, господин председател. А, е, и е, изказването на Ги, изказването на Шулц е, бяха добри. Но, как, всички знаете филма Жули Жим. Една жена, в случая госпожа Меркел, Жил, това е Сарко. Въпросът е кой е Джим? Дали е Камерън или Барозо? И проблема е, е такъв именно за Европейската комисия. Днес е, смятам, че този парламент и комисията трябва да си говорят откровено. Днес, днес в съвета и онези, които казаха, че съществува френско-немска директория, са прави, но имаме нужда от общност на политика. Политика, която не. но става дума не става, тук за политика, която не отговаря на същността на Европейския съюз. Но въпреки нашите различия, и тук Жозеф Дол има право, нашата задача днес е да спасим Европейския съюз и общностния подход. И за тази цел трябва и комисията, и парламента, и всички ние от всички страни на тази зала да разберем, че никой няма да спечели, ако не намерим а, обща линия на поведение общо стратегия на парламента и Европейската комисия. Господин Барозо, вярвам ви. Когато става дума за данъка върху финансовите транзакции. Но не това е въпроса. Как не е въпроса само да кажем това е искам. Моя син, като вече е на 4 години, той каже така, искам, без да го интересува нищо друго. Но аз вярвам, че комисията трябва не да иска, както съветът по околната среда, ен броя проучвания, за да се види дали наистина трябва да се мисли за увеличаване, намаляване на въглеродния с който се излъчва в емисиите. Още едно изследване не ни трябва подобно. Необходимо е да има точна, точна сметка. Какво ще донесе това на Европа? 0,01% данък, това са 80 милиарда евро. А, ако 30 милиарда намалите вноските на страните членки, тогава ще ви останат 50 милиарда в бюджета на Европейския съюз. А, а, Значи 140 става като добавиме всичките цифри. Милиарда. Значи това е, е средства, с които може да финансираме политиката, която се дава възможност с Лисабонския договор. Можем да, да помогнем и на страните членки, и на Европа. Но за това трябва да имаме европейски поглед. И второ, господин Барозо. А, а, а, по въпроса за дефицита. Има дефицити и дефицити. Той е като холестерола. Той се състои от два вида. Един е добър холестерол, другия е лош холестерол. Значи, ние имаме нужда от инвестиции, които дават перспективи на Европа, на една страна. Това не могат да бъдат лоши инвестиции. Но ако инвестираме в старите технологии, примерно в е, традиционните промишлености, примерно базирани върху въглищата, тогава тези инвестиции не са полезни. Трябва да инвестираме в енергията на бъдещето. Ако инвестираме в миналото, губим, ако инвестираме в бъдещето, печелим. И за това ще се обърна и към либералите. Те говорят за стабилност. Стабилност, стабилност, че стабилност. Ще кажа да, стабилност, но трябва да различаваме между това, което трябва да правим и което вече не бива да правим. Трябва да ясно да кажем, това е про, а, печеливша стратегия, това е губеща или непечеливша, непродуктивна стратегия. Ако се съгласим по тези въпроси, ще имаме възможност да се противопоставим на неспирните манипулации от страна на съвета. Днес проблема е, че много правителства искат да намалят европейската си политическа участие. И наша задача е да защитаваме именно политическата е, като измерение на Европа, защото без това политическо измерение няма да решим проблемите си. Тоест, господин Барозо, интересите ни са общи, но трябва да се отиде до край. Не трябва а, да се подбутва пар, а, парламента, напротив, трябва да се поиска всичко това от съвета. Благодаря, господин Кон Бендит. До сега бях много гъвкав с времето за изказване, тъй като всички изказвания бяха много интересни, много убедителни. Особено когато става дума за холестерола, всички се интересуват, предполагам, от тази тема. А сега давам думата на господин Камински за две минути. Всякакви шегички и истории чуваме днес в залата. Та слушайки този дебат, се сещам и за историята. 18 години бях в една социалистическа система, където имаше партийни конгреси. Един след друг залагаха нови цели. И във всички социалистически страни населението слушаше от правителството как всичко ще се оправи, в моята страна имахме едно Министерство на вътрешната търговия, а вътрешна търговия нямаше. Та днес, слушайки речите, оставам с впечатление, че предложението, което чухме от Европейската комисия, е едно предложение, чиято цел е економическата политика да има върховенство над политиката политика. Защо? Защото политиците в държавите членки по-настоящем обвиняват Европа. Те казват Европа е лоша идея. Европа прави грешки. Тя е изкупителната жертва за националните политици и за техните грешки. Държавите членки много добре знаят обаче, че ако тяхната економическа политика пропадне, всички е, ще бъдем повлечени. Според мен в е, предложението на Саркози и Меркел е, има една опасност. Водени към една опасност, например, малка Гърция трябва да играе по правилата, обаче ако страната е достатъчно голяма, тя може да тропа по масата и да налага своето становище както си иска. Тоест голямата държава може да нарушава правилата. Имаме нужда от европейска солидарност. Ето за това е необходима тази солидарност. Господин председателю, Знам, господин Барозо, че вие сте пазител на европейската солидарност. Високо ценя това, което направихте по отношение на полско-руската сделка за гъста. Работи солидарността и Полша извлича полза от това, но не можем да отричаме фактите. Ако се стигне до една ситуация, в която популизмът, ежедневната политика в различни части на Европа доминират над економическото мислене, то тогава направо може да забравим за разширяването е, и задълбочаване на европейския пазар. А това е една отлична идея. Ние, евродепутатите, знаем докъде трябва да се стигне, що се отнася до единния пазар, особено когато си получаваме сметките за телефона с роуминг разходите. Така че економическата интеграция още е далече. Благодаря. Думата има Патрик Лориарик. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Ако добре разбрах, господин председател на комисията Барозо, ние а, а, виждаме нещата по съвсем различен начин. А, вие смятате, че кризата е зад нас, нашата група смята, че кризата се задълбочава. Вие препоръчвате затягане на коланите, а, се строги санкции. Това е тъкмо обратното. Според нас трябва да се увеличат заплатите, нова данъчна система в полза на труда, и данък върху финансовите сделки, социална защита, защита на публичните услуги и на всичко останало. За жало смятам, че вашата стратегия ни води в задънена улица. По този начин, ако, като че ли не взимате предвид протестите в цяла Европа, вече шести ден вчера милиони демонстрират във Франция подкрепени от 70% от френското население. Не виждате ли опасностите, които ни заплашват? Опасностите, които заплашват европейската идея, ако тя се базира на свободният пазар, и това, тази идея се, ще се противи корабокрушение на рифовете на, на, на монетарния национализъм заедно с Централната европейска банка би трябвало да рефинансира дълговете на страните, да рефинансира националните банки по начин, който да отговаря на социалните изисквания. Европейския съюз също така трябва да поеме инициатива за въвеждане на нов световен паричен ред, възоснова на китайските предложения. Една единна световна валута – както го прави Тайланд, както го прави Бразилия, защо Европа а, да не за, финанс, започне да облага валутите, за да може да намали а, напрежението в междувалутните курсове. Време е да подемем нови инициативи, време е да се вслушаме в народа, господин председател. Благодаря, господин Фараж. Две минути. Господин председател, вие се опитвате да показвате мускули, като се има предвид какви са вашите правомощия по Лисабонския договор, който прокарахте незаконно, между другото. Правите всичко и вътре в Европейски съюз, и извън него, за да може да придобиете всички жезли и корони, които са ви необходими. Особено последното ви предложение за пряко облагане от страна на европейските институции върху хората от този континент. В миналото имаше едно една кампания за независимост, никакво данъчно облагане без представителност, казваха те. А вие не сте представител, защото никой не е гласувал за вас и ние не може да ви уволним. Така че с този пряк данък вие правите голяма грешка. И трябва да ви кажа, че стават нещата много скъпи вече. Преди две години ние от Великобритания плащахме 3 милиарда. Тази година плащаме 6 милиарда. До година ще платим 8 милиарда лири следващата година 10 милиарда лири. И сега изведнъж чуваме, че искате да отнемете отстъпката за Обединеното кралство. Искате да отнемете тази отстъпка, което означава, че в 2013 година ние ще плащаме 13 милиарда. Тоест, 4 пъти ще се е увеличил за 6 години. Данокоплатците в Обединеното кралство, които осъзнават всичко това и виждат този пряк данък, те ще си помислят, ние не можем да си позволим вече да имаме Европейски съюз. Има обаче лъч светлина. Тази спогодба между Меркел и Саркози, за които всички така говорите и сте ужасени, аз пък се надявам да стане. Хайде да имаме нов учредителен договор. Вие като че ли също подкрепяте тази идея. Хайде да имаме нов европейски договор. И нека да го подложим на гласуване, на референдум в повече страни и най-вече в Великобритания. И британците ще заявят, че това по никакъв начин не ги удовлетворява. Те ще гласуват за това да напуснем Европейския съюз и ще започне това чиле да се разплита. Браво, благодаря ви! Господин Шулц, виждам, че иска думата. Давам му думата. Имам въпрос към вас. Може би ще бъдете така любезен да отговорите на него толкова сте загрижени за данъчната хазна на Великобритания, точно като мен в началото на изборите имахте възможност да изберете от коя каса да ви се плаща, от касата на Обединеното кралство или на Европейския съюз. Бихте ли споделили откъде си получавате парите? от националната система в Великобритания или от хазната на Европейския съюз? Аз а, Смятам, че трябва да се премахне това понятие европейски пари. Докато няма пряк европейски данък, няма такова нещо като европейски пари. Това са си нашите пари. Ние внасяме в Европейският съюз и нямаме абсолютно никаква економическа полза от тази работа. Абсолютно никаква. Това са си нашите пари. Президенте Барросо. Uh, Аз обикновено не вземам думата, не се намесвам, но искам по дневния ред, да, извинете, по процедурния ред нещо да кажа. Не за първи път господин Фараш се обръща към мен и казва, вие не сте пряко избран. Да, не съм избран от вас, но ме избра този парламент. Избрахме стайно гласуване всички ваши колеги. Е, вие сте част от Европейския парламент. Е, че и аз, и комисията, когато казвате, че не са разбрани, показва неуважение и към комисията, и към, към парламента, в който вие принадлежите. Плаща европейския данокоплатец. Бене, ви прего, ди нон континуаре. Ви прего. Прего. Няма да продължаваме тази дискусия. la precisazione del presidente Barroso. Чухте думите на председателя Барозо. Смятам, че беше казано достатъчно. Господин Суза Вагнер, две минути. Благодаря, господин председател. Може би ще успея да оталожа малко страстите. Съжалявам, че на форума Г20 все още има няколко страни, които очертават образа на Европа пред света. Важно е на такъв международен форум да излизаме с обща гледна точка. Каква може да бъде тя? Скромното ми мнение е следното. Първо, не е възможно да се забави и отлага международно споразумение в изчакване да отмине кризата по някакъв начин. На второ място Европа трябва да се придържа към еврото като към котва, за да предотврати а, водовъртежа на пазара да повлече и нас. На трето място – Еврото трябва да бъде нашата витрина, витрина за това, което Европа предлага в света на демократичните ценности. Защото в международния глобален свят губещ ще е онзи, който размахва националната карта. Благодаря на господин Соса Вагнер. Господин Каранс, две. Господин председател, господин председател на комисията, дами и господа, този дебат показва едно. Договорката от Довил ни пречи да продолеем кризата. кризата. Сделката от Довил е пречка за Европейския съюз и показва едно господинът и госпожата не са научили нищо от грешките на Франция и Германия през 2005 година, когато се подписваше пактът за стабилност. А ние искаме да продолеем грешките от миналото. Ние искаме да има европейски отговор на всички видове национализми и блокажи които са включени в повечето европейски уредби. Например, регулирането на финансовия пазар, реакцията на кризата, доклада ФЕО и начина по който извършваме законодателната си дейност. Нека да се съсредоточим върху тези неща, да не си отвличаме вниманието от такива дебати. Трябва да вървим напред, да търсим отговора. Докладът, подкрепен от пет политически фракции, показва, че кризата не е преодоляна, че фискалната политика не е заместител на структурния растеч казваме да на намаляването на дефицита, но той не може да стане с магическа пръчка. Необходими са реформи, економии, инвестиции и промени. Докладът дава ясен отговор на това, че част от решението е повече Европа, повече европейско ниво. Нека да направим следващата стъпка към интеграцията, създаване на економическа зона, социален съюз, съюз за отбрана и сигурност. Да превърнем вътрешния пазар в пазар на всички европейци. Инициативата на Европейския съюз в това отношение е отговорът на кризата. Методът от Довил се провалиха. Благодаря, господин Карас. Думата има Стефан Хюз. Благодаря, господин председател. Както чухме от работната група по председателството на Ван Румпой, Направени са предложения, призовавани към бюджетна дисциплина, но всичко това е само част от картината. Но от друга страна това е само предложение. Сигурен съм, че министър на Екофин биха искали това да бъде заключението, но всъщност то не е заключение, Това е само началото на един законодателен процес и надявам се всички институции разбират, че сега започва работата, на законодателната работа на Европейския парламент и тази работа трябва да бъде напълно демократична. Е, работната група каза, че трябва да се постигне качествен скок е, по отношение на качеството на економическото управление. Това, което те предлагат, обаче е крачка назад по отношението на проспоритета и благосъстоянието на европейците. Въпросът е, че те предлагат открепване на инструментите, но само на тези инструменти, които са насочени към е, създаването на финансова дисциплина. Обаче не е само финансовата, фискалната дисциплина е важна. Необходимо е равновесие, необходим е баланс. Иначе ще деформираме економическата политика, ако не вземем под внимание други политически цели, които влияят върху макроекономическото положение. Става дума за растежа и заетостта. Не, не е необходима работна група за тази цел. Необходимо е комисията да използва своето право на инициатива и да направи предложение за по-бърз растеж и по-голяма заетост. При сегашното положение имаме предложенията. Смятам, че парламентът носи голяма отговорност. Ние ще трябва да гласуваме по законът ФЕО, но са необходими в него три главни про... а, промени. Положението на излишък, бюджетния излишък и бюджетните баланси са необходим, е необходим нов подход, ребалансиране на нещата. Там, където става дума за корективите към пакта за стабилност, трябва да се има предвид публичните инвестиции. А също така връзката с стратегията 2020 трябва да бъде ясна и а, да може да работи. На този етап е, съвета трябва да управлява този процес и да има отговорност за него. Също така е, да привлече е, всички други организации, не само ЕКОФИН. И накрая Европейският парламент трябва също да участва изцяло в този парламент, за да постигнем достатъчно ниво на демократична легитимност. Знаеме, че липсва в много случаи тази демократична роля на парламента. Затова смятам, че предложенията трябва да се включат предложения за по-голямо участие на парламента, за да може да се предаде на процеса съответна демократична легитимност. Благодаря. Сега господин Шмидт за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. От миналата година на след не виждаме, че Европейски съюз може да взима трудни решения в трудни обстоятелства. Наскоро обаче забелязваме нещо, което ни разочарова. Ние имаме нужда от по-стрикни бюджетни функции. Франция и Германия нямат особено желание по този въпрос. Така че аз си мисля, че може би не трябва да променяме предложенията на Оли Рен. Точка. Не бива. Искам да благодаря и на госпожа Берес от комисията ЕКОН и на нейните колеги, което показва, че можем да работим трансгранично, за да може Европа да работи по-добре. Трябва да има данък на финансовите операции, който обаче трябва да бъде глобален. И това е важното. Той да въжи за цял свят. Не смятам, че трябва да задаваме възможност на национализма в Европа отново да просъществува. Ние имаме ясна економика, имаме справедлива економика, която генерира ръст. Имаме нужда от по-силна, по-обединена Европа. Имаме нужда от повече Европа. Възможностите за санкции, които се предлагат, всъщност са свързани само за страните от еврозоната. Искани се обаче това да включва и 27-те, т.е. всички държави членки. Ще направя едно устно изменение на доклада ФЕО. Надявам се да го подкрепите колегите от социалистите и демократите казаха, че ще го променят. Аз искам всички държави членки да прилагат в максимална степен всички предложения за економическо управление, като признават, че Страните извън еврозоната могат да го правят доброволно. Господин председателю, не днес е моментът да направим един Европейски съюз, който ще се разцепи. Благодаря, господин Камфен, за две минути. Oui, monsieur, monsieur Barozo et monsieur... Господин Рен, господин Барозо, смятам, че Надявам се, че, радвам се, че вие присъствате на нашите обсъждания по, на докладите на Берес и ФЕО, тъй като ние като и, ще изиграем своята роля. От името на политическите групи в парламента трябва да кажа, че ние работихме върху един динамичен компромис е, проблеми има и с бюджета, и с данъчното облагане, и с управлението и така нататък, но ваша, ваша е, задача на комисията, както и наша задача е да се предложи глобален пакет. Пакет в духа а, а, а, на доклада, както и Мишел Барне го предлагаше. Очаквам подобен глобален пакет от господин Барозо който, пакет, който да каже как да излезем от кризата. Не става дума само за економическо управление, става дума за решаване на няколко важни въпроса макроекономически, фискални, бюджетни и така нататък. Ако направите такива предложения, ще видите, че те ще бъдат подкрепени от голямото мнозинство от а, депутатите. Защото ако, ако става дума само за публичните финанси, вече от 2-3 години вашите служби казваха, че Испания най-добре спазваше пакта за стабилност че финансите на Испания са в чудесно състояние. И едва сега пролича дисбаланса, оказва се, че Испания е в ужасно положение. Същото и с Ирландия. Значи, когато говорим за публичните финанси, няма да решим проблемите на кризата. И предложенията, които се правят в докладите, които бяха представени днес и по които ще гласуваме утре, това е да, необходима е по-голяма финансова дисциплина, но за да се укрепи финансовата дисциплина, това не значи да се откажем от всички социални достояния. Трябва европейски бюджетен пакет за повече инвестиции, трябва фискален пакет, който да даде възможност на, град... на страните да набират достатъчно средства. Иска накрая да попитам господин Барозо, Подкрепяте ли предложението за единна данъчна основа, която беше направена още преди 10 години? Благодаря. Ако сте за, кажете го още сега. Благодаря. Колеги, преди всичко искам да благодаря на докладчика, както и на моите, моя колега, докладчика в Сянка, господин Клинц стигнахме до компромис. през 2004, от 2004 година насам виждаме едно много голямо увеличение на частния дълг. Десет пъти се е увеличил дългът на, на домакинствата. Съществуват и рисковете на валутните курсове. Това не дава възможност да се манифилира в макроекономическо отношение. И а, много домакинства в Европа вече а, се питат как да връщат взетите заеми. Всички тези въпроси са засегнати много така отгоре-отгоре в доклада. на новите страни, втори въпрос, на нови, БВП на новите страни членки е спаднал значително от 2004 година. Значи от една страна имаме публичния дълг, от друга страна имаме 10-кратно увеличение на частния дълг на домакинствата и имаме спазване на вът, брутния вътрешен продукт. Всичко това би трябвало да бъде а, е, решено с помощта на политиката за сближаване. Благодаря. Прекъсва го председателя. Господин председател, изявленията на Франция и Германия, унази сделка от Довил е не само недопустима, а ни показва всъщност кой дърпа конците в а, економическия цвят. Но това, което става е и проява на арогантност по отношение на исканията на работниците и служителите. Виждаме какво става в Гърция, в Испания, в Португалия където на 24 ноември също е насрочена обща страчка. Време е да си признаем, че неолибералната политика в Европа се провали. Тя само задълбочава социалния дисбаланс и бедността и провокира рецесия в страните, където наближава истинска социална катастрофа. За съжаление обаче никой не се замисля. Какво остана от онези обещания, че ще се премахнат данъчните обежища, че ще се направят структурни промени? Ето защо протестираме заедно с милиони французи, милиони пенсионери, милиони млади хора, деца, които са заплашени от бедност и на които отказваме да предложим достойно бъдеще бъдеще чрез тази политика. Необходима ни е истинска социална Европа на прогреса. Благодаря. Искам да апелирам към всички колеги, които ще вземат думата от тук нататък, наистина да спазват времето, което има определено, иначе ще закъснеем за гласуването, а знаете, че днес списъкът ни за гласуване е страшно дълъг, така че ще трябва да ви прекъсвам, щом ви изтече времето. Господин Импазас. кризи с комитета Дарба, Благодаря, господин председател. Работната група е свършила добра работа и нейните предложения са ценни. Положението би би идеално, ако всичко си беше на мястото в законодателните предложения на комисията. Комисията не трябва да забравя най-важното, а именно създаването на система за надзор и регулиране на всички финансови пазари и на всички свързани с тях институции създаване на по-голяма заетост, борба с бедността и социалната изолация. Всички усилия в това отношение трябва да бъдат насочени към по-висока заетост за младите. Трябва да се вземат и важни решения по отношение на инфраструктурата във връзка с възобновимите енергоисточници, е, енергийната ефективност, ефективността на транспорта и е, енергийната ефективност на жилищата. В рамките на една година комисията би могла да ни покаже, че нейните предложения са останали само на книга, а са донесли своите плодове. Би било чудесно, ако наистина е така. Благодаря, че спазихте времето. Сега госпожа Морвай akárcsak a hét előző nagy vitáján itt az európai parlamentben a szegénység. Благодаря, господин председател. Е, Европейският парламент е, вече имаше възможност да обсъжда тези въпроси на няколко пъти. И е, всички виждаме обаче, че Положението на гражданите на Европа не се подобрява, а се влушава. Увеличава се безработицата, увеличава се броя на хората без покрив над главата. Е, това, дали е, това е резултат от цунами или от някаква природна катастрофа? Не. Това е резултат от решенията, взети от европейските политици. Всичко това е резултат от неолибералната политика, която водите във всички вие, с много малки изключения. Бедността, а, мизерията продължават а, да съществуват в Европа. Но и те ще продължат да съществуват, ако не променим курса, ако не помислим за нашите основни принципи. Но ако пациентът не оздравява, лекарът не трябва да прилага същото лечение. Ако пациента не взима лекарствата си, това е друг въпрос. Но тук става въпрос за избор на ценностна система. Винаги се питаме какво е правилното решение дали националните интереси, дали е, печалбите на банките, дали печалбите изобщо. Необходимо е да се е, търси решение в полза на гражданите на Европейския съюз. Необходимо е повече солидарност и повече е, социална справедливост. Благодаря, госпожа Вортман, за минута и половина. Има някои положителни сигнали, но все още съществува риск от задълбочаване на кризата. Банковата система все още не е достатъчно стабилна. В някои държави членки държавният дефицит заплашва да излезе извън контрол, ако не се предприемат мерки. Ето защо економическият съюз ни е спешно необходим. Е, резултатите на работната група са доста мъгляви, господин председател, но на комисара Рен искам да кажа като докладчик за пакта за стабилност и растеж, е, че можем да работим и бързо, но на базата на предложения на комисията, които съветът е готов да приеме. Освен това, е, не бих посъветвала никого да се съгласява с промяна на договора, нещо, което ще отклони вниманието от необходимите реформи. Напротив, сега трябва да направим всичко, което е възможно в рамките на Лисабонския договор. Нашият парламент сега има нови правомощия и е с законодател. Парламентът възнамерява изцяло да се възползва от тези правомощия, за да допринесе за един а, стабилен Европейски съюз. Благодаря, госпожа Вортман Кол. Сега господин Шержо Конферати. Две минути. Благодаря, господин председател последиците от кризата наистина са много тежки за обществата във всички европейски страни. Ако погледнем какви са последиците в социалния сектор, веднага ще видим, че се шири мнението, че все още не сме стигнали дъното. Предполага се, че безработицата ще продължава да нараства. Плахите признаци на възход все още не са достатъчни. Ето защо е важно да се занимаем преди всичко с най-острите социални аспекти вследствие на финансовата криза, която много бързо се намеси в, фина... в социалния живот. В този смисъл са и необходими нови инструменти за закрила на хората, които са най-силно засегнати. Имаме рамкова директива за минимален. Е, необходима ни е рамковата директива за минималните доходи на всички европейци. Тя ще ни помогне, ще помогне и на онези, които през следващите седмици и месеци ще продължат да страдат от тежките последици от кризата. Колкото до растежа, за него са необходими ясни приоритети, ясни инструменти и много пари. За целта бюджетът на Европейския съюз няма да достигне. Комисията достатъчно ясно посочва, че са необходими допълнителни средства за инвестиции в инфраструктурата и за осъществяване на инвестиции, които ще подхранят пазара. Ако създадем евробонове, ако въведем данъка върху финансовите транзакции, ще имаме повече инструменти в ръцете си. Благодаря, господин Коферати. Господин Клинц, минута и половина. Уважаеми колеги, на върха на финансовата криза страните от Г20 обещаха да стабилизират финансовите пазари. А днес сме по-далеч от глобалния отговор, отколкото сме били някога. Първоначалният ентусиазъм като че ли се позагуби и някак си си тече ежедневието. Мартин Кинг каза, че а, все още е необходимо да се действа в колективен интерес. Междинният доклад показва, че Европа е в критичен момент. Трябва ни повече интеграция, по-съгласувана политика, европейски инфраструктурни проекти в областта на енергетиката, транспорта и телекомуникациите. Необходим ни е един вътрешен пазар, за да можем да постигнем амбициите си в рамките на стратегията 2020. Необходими са ни альтернативни източници на а, финансиране трябва ни по-малко междуправителственост, повече Европа. Кризата в Европа ясно показва, че стабилността и доверието не могат да се създадат без дисциплина предложенията на комисара Оли Рен и работната група на Ван Ромпой ценят, целят дисциплиниране. Но, за съжаление, онзи ден в Люксембург финансовите министри отхвърлиха тези предложения под влиянието на а, Меркел и Саркози. Това беше лош ден за нашите граждани, отново излъгани от политиката. Благодаря ви, господин Клинт. Госпожа Суенбърн за една минута. Съчетаните тема тази сутрин имат една обща нишка. Това е отговора на финансовата криза и как можем по-ефикасно да управляваме риска. Дали ще управляваме риска по отношение на публичната задлъжнялост, дали става дума в финансовата сфера или глобалния дисбаланс. Дали става дума за поведението на хазните или на нашите банки. Където и да е, трябва да има едно безупречно поведение и спазване на правила по-силна финансова дисциплина и в частния, и в публичния сектор. Трябва да направим така, че търсейки растеж, използвайки съответни финансови инструменти, спазваме високи стандарти. Използването на е, нови инструменти трябва да се прави много внимателно. Също така трябва да се възползваме от лостовете, които имаме в нашите бюджети. Е, имаме фонд за стабилизация, който е много важен, за да може бюджета ни да бъде подсилен от страна на Европейската Централна банка, ние трябва да извършваме достатъчно силен надзор. Както знаете, всички сложни финансови инструменти носят свой риск, но няма преки пътеки. Благодаря, казва председателя. Давам думата на господин Кунти за минути и половина. Ευχαριστώ, кире проедре. Μιλώντας εκ της ομάδας της говоря от името на групата на ГУЕ по повод на доклада а, на Перванш Берез. Защо няма да гласуваме за този доклад? Ще кажа, че текста а, в сравнение с първоначалния текст, който докладчика беше представен, е все едно един а, а, стар папирус или един палипсест, ако искате на който нещо е било написано, а след това е заместено с нещо друго. Това е, е палипсестът. Върху старият папирус е написано нещо ново. И разбира се, докладчика се опитва да анализира корените на кризата, обаче се е стигнало до текст, който вече не е текст на Европейският парламент единствената демократична институция в Европейския съюз, а текст на Европейската комисия. И свър... Свързва се политиката на Европейския съюз с оста Меркел Саркози или пък с предложенията на работната група. Затова ние сме внесли изменения, за да може онези, които днес говорят за това, че Европейския съюз не върви на по верен път, да помогнат да тръгнем по правилния път. Виждаме движението на работниците в Гърция, по-малко подаръци на Сименс трябва да се дадат. В край на краищата гръцките работници са едно на морско свинчевре, което се правят опити. Благодаря, господин Бургецио. Имате дума, време, думата за една минута. Благодаря, господин председател. Трябва да се вслушаме в гласа на Нобеловия лауреат, който казва да различава, да правим разлика между банките. Сега се предлага европейски данък, а гражданите отказват да го приемат. Такъв данък би довел до масови протести. Европейските граждани не желаят да плащат за услуга, която не ползват и не получават. Не искаме да финансираме банките. Какво правят банките в разгара на кризата? Купуват ценни книжа, включително и деривати. Така че нека да гледаме реално на нещата, нека да видим какви са тенденциите в Европа на банките. Говори се дори, че и в бъдеще ще действат така. Наш дълг е да спрем спекулациите. Съркози и Меркел се опитаха да направят нещо, а сега всички ги нападат. Следващия оратор. Господин председател, половин година мина от а, възникването на проблема с задължеността на Гърция. И виждаме, че като че ли се губи инерция в държавите членки. Днес имаме едно ясно послание от Европейския парламент, е, което се съдържа в двата доклада на Перес и на Фейо, което показва, че имаме нужда от по-последователни економически политики, имаме нужда от повече Европа. И един по-добър пакт за стабилност и растеж също е необходим за по-висок растеж. Това е един шамар в лице на към европейските граждани. Имам предвид решението на последния съвет Екофин. Това е неадекватно. Трябва да укрепим раз... нашата стратегия за растеж така че тя да носи в себе си елемента на социална отговорност и също така да постигнем стратегията Европа през 2020 година. Имаме нужда от повече европейско економическо управление за националните действия и най-вече данък върху финансовите операции. Призовавам комисията да го разгледа много внимателно, дори ако се введе само в Европейския съюз. Имаме нужда също така и от единен глас пред света и по-добри финансови регламенти. В заключение имаме нужда от инициатива на Европейската комисия. Такава инициатива, която да защити интересите на европейските граждани, а не някакви си работни групи. Благодаря. Пулман, господин Пулман, две минути. Господин комисар, уважаемо председателство на съвета, Наистина, може би можем да сме във времето на големите отговори. Можеше да е така, но така наречения пакт за стабилност и растеж не е големият отговор. Оказва се отново най-малкият общ знамена, знаменател, най-малкият компромис Браво на комисията все още участва в заседанията на съвета. Съвета не е самостоятелен. Честито на съвета Германия и Франция му блокират решенията. Какво означава това, дами и господа? До година, когато видим числата за растежа, ще сме изправени пред гражданите и няма да имаме отговор за економическата криза. В кой точно параграф, в кой точно законопроект предлагате как да излезем от кризата? Това е именно празнината, която запълва нашата фракция. Да, ние сме съгласни с колегите, които казват, че трябва по-ангажирана реформа, но нека говорим по същество. Ако вие не сте готови да дадете повече съдържание на бюджетната политика. Не виждаме никакъв смисъл да разговаряме с вас за стратегията 2020. Още днес можем да хвърлим това парче хартия в кошчето, ако не обсъждате с нас нещата по същество. Има разлика дали инвестираме в разпадаща се бюрокрация или в бъдещи работни места. Къде във вашите предложения се прави разликата между тези две неща? Ето такава дискусия чакаме. Между впрочем, няма да приемем списък от индикатори, който да бъде пуснат след законодателния процес. В този парламент безработицата е много важен момент. Благодаря господин Булман, господин Тремоса за минута и президент. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, а, искам да спра вниманието си на създаването а, на общи финанси за страните от зоната евро. Това би било много полезно за общото економическо управление. Знам, че това е много деликатен въпрос за някои страни, но ще трябва да го решим през едните години. Едно европейска, европейска финансова институция, Европейско министерство на финансите, ако искате, ще, даде, ще може да издава е, еврооблигации, ще може да финансира е, инвестирането, ще може да инвестира в европейски проекти. Това е още по-необходимо, като се има предвид е, намаляването на бюджетите на страните членки. По този начин ще могат да се събират някои европейски данъци и ще се намалят вноските на страните членки. Без истински а, истинска независимост на приходите, не може да има независимост на разходите. Едно подобно решение би било политическо решение. Въпросът е, че няма политическа воля за създаване на общи финанси. Или по-точно няма политическа воля в Германия. През 90-те години Германия така, настояваше за създаването на еврото, но въпреки трудностите след обединяването на Германия, според мен, сега Германия пак трябва да застане начало а, в създаването на общи европейски финанси. Благодаря. Благодаря. Думата има Иво Стречек за една минута. Пане председající, když tady od rána posloucháme tuhle tu debatu, tak myslím, že pravdu... От сутринта слушам внимателно дебата и заключавам, че са прави всички онези, които казват, че Европейският съюз се намира на труден кръстопът. От едната страна са онези, които искат повече Европа, повече общност, а от другата страна, това е по-малката група в Европейския парламент, са онези, които смятат, че Европа трябва да работи на междуправителствена основа. Същите спорове възникват и по повод на предложенията за альтернативно финансиране, за пряк европейски данък, за задълбочаване на общностния подход, разширяване на правомощията на комисията за сметка на националните държави. За съжаление обаче тази сутрин не чух някой да споменава, че комисията трябва да намали, да стесни своите програми и да харчи по-малко пари за тях. Юрген Клуд, Благодаря. Економическото управление, така както се разработва тук, е едностранчиво фокусиране върху политиката на економиите. Проблемът, както каза испанския колега, е, че примерно експортната ориентация на Германия не се отбелязва изобщо. А това е един много голям проблем на Европейския съюз. Германската политика в областта на конкурентоспособността е в ощърп както на заплащането, така и на европейския пазар. Става въпрос за конкуренция, състезание чрез заплащането на труда. Нещо, което създава проблеми на европейските, останалите европейски страни. Нито комисията, нито докладът ФЕО отбелязват този проблем за е, страните членки и техните си, синдикати. Економическо управление, което си заслужава името, трябва да се намеси, а не да мълчи. Благодаря, господин Госес, за... Президент. Благодаря, господин председател господин представител на председателство, господин комисар. През 1968 година приятелите на нашия приятел Кон Бендит писаха по стените на Париж думите Паризакт. Днес исканията са... Те пишеха не искаме действия, а сега нашите съграждани искат обратното. Не, е действ... не е думи, а, а действия. Но това, което ние правиме, не е на висотата на, на предизвикателствата. И в това отношение искам а, а, да почетая ролята на парламента. Трябва да се положат усилия, за да се уважава принципа за съвместно взимане на решение. Многократно председателя на комисията благодари на парламента за неговата подкрепа, но парламента не трябва да играе роля на поддръжник или а, да помага а, изпълнението на решенията, взети от комисията парламента трябва да е равнопоставен с комисията, трябва вече добре да осъзнае това. И а, е, по този начин а, е, трябва да кажа, че този дебат ще бъде един а, е, изпит в това отношение. Европейският парламент а, трябва да действа единно, да изиграе роля, за да може европейските институции да изиграят ролята, която се очаква, международните институции да изиграят ролята, която очакваме от тях. Благодаря. Uh, Уважаеми колеги, имаме страшно много оратори, а нямаме време. Е, така че ще следя стрикно времето. Извинявам се за което. Когато свърши времето, ще ударя съчука и ще имате 10 секунди извинете след това. Благодаря за разбирането. Господин Ферейра. Добре, президент. Благодаря, господин председателю votado feio o trabalho eh, de Бих е, искал да започна с е, благодарности. Първо към господин Файо за извършената работа най-вече. Освен това, за желанието им да се, му да се постигнат е, компромиси. И това всъщност се вижда и в целия му доклад. Заключенията, до които достигнахме, са, че парламента може да има ясна позиция по отношение на наблюдението на пазара за защита на европейските граждани. Силната позиция на парламента трябва да бъде призната и от комисията, и от съвета. Този аспект е изключително важен, когато разглеждаме законодателни предложения. Говорим за законодателни предложения с много деликатни текстове. Нека не забравяме, че парламента сега е със законодател. Готови сме за диалог и има някои наистина насърчаващи моменти в този доклад. Економическото управление е нещо повече от налагане на санкции. Е, има нужда от растеж, от заетост, а те пък се нуждаят от инициативи, за преодоляване на трудностите в Европейския съюз. Необходими са ни конкретни предложения за преодоляване на проблемите. Съветът и комисията имат възможност да откликнат на грижите и исканията на европейските граждани. Благодаря. Благодаря. По-доброто економическо управление а, е, изисква предварващи действия и навременно предупреждение. Необходимите е, показатели са постигнати от много страни, но това не предотврати кризите в е, Испания или в Ирландия. Економиката не е точна наука. Тя не е, опира само до цифрите. Е, съветската история показа, че централното управление не води до силна економика и централизираната данъчна система също няма да реши проблемите. А, сега опасността да се глобяват държави, които са почти банкротирали, изглежда като празна заплаха. Знам, че хората са загрижени от френско-германските споразумения, но може би те имат смисъл. Ако пазарът даде парите, може би той ще трябва да понесе и загубите. Пазарът да понесе загубите, а не да накоплатеца. Госпожа Хюбнер. Уважаеми колеги, е, както обичайно в действителността има и добро и зло, пък и действията ни биват от двата вида. Трябва да разберем миналото, трябва да разберем причините за кризата. И мисля, че Европейския съюз направи точно това. Фокусът днес обаче трябва да е върху бъдещето. Е, едно економическо управление за утрешния свят, едно управление на целия свят и то не е свързано само с правене с кризата. Европа не съществува в някакъв вакуум. Когато работим в Европа, ние го правим на фона на целия свят, а то е много различен от света през 2008. Г-20, например, бяха обединени преди две години за фискалното спасяване. Но защо бяха обединени? Защото се страхуваха. А днес, днес са разделени. Днес вече няма едно общо, всеобщо благо. Има много фактори, които водят до връщането в баланс на световната економика. Фундаментални структурни промени са необходими, които да укрепят нашата конкурентоспособност. Но различните механизми доведоха до това, че валутите е, изхвърчаха нагоре. Излиза една нова парична система и броя на играчите в нея са все по-големи. За да няма асиметрични корекции, е необходим диалог, необходими са колективни действия и то в спешен план. Ще може ли обаче Европа да играе своята роля в тези колективни действия? Това, което нямаме всъщност е една дръска реформа на външното представяне на еврозоната и забавяйки тази реформа, ние се отказваме от евентуалното си влияние в света. И Европа не може да си го позволи. Благодаря ви. Благодаря, господин Гьобелс. Президент, шер колег. Господин председател, скъпи колеги. Светът не върви към по-добро. Беше подчертано, че глобализацията изисква да действаме и на европейско, и на международно равнище. Но като гледаме какво става в Европейския съюз, пък и в целия свят, трябва да установим, че са необходими. Именно а, липсват конкретни действия. В рамките на съвета, големите и по-малките страни, като че ли държат а, на своите интереси. И а, фактически какво прави света? Само се събира. Г-20 няма никаква международно правна сила, с която да изпълнява своите решения. Г-20 се само прокламира. Е, това е фактически един клуб на богатите хора, в който участват и някои други страни с, с, с така достойна за пример демокрация, като Саудитска Арабия. Колко обещания в комуникета след европейската среща на върха? И в края на краищата виждаме, а, че а, Меркел и Саркози като че ли претендират да показват пътя. Ферховщад спомена казиното. Аз бих казал, фет воже, рен не ва плю. За да спасим а, европейската миза, необходим е общностен подход. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на госпожа Берес и всички нейни сътрудници за това, че направиха доклада, който обсъждаме днес. В него се изтъква особената роля на малките и средни предприятия и това е важна част от този доклад, защото в Европейския съюз има повече от 20 милиона такива малки и средни предприятия по едно работно място да създадат, ще намалят с 20 милиона а, безработицата. На първо място обаче трябва да се укрепи социалното пазарно стопанство да се погрижи малките и средни предприятия да имат повече достъп до кредити, дори и до субсидии, за да могат да създадат нови работни места. Трябва ни нов пакт за малкия бизнес – трябва ни европейска мрежа за разпространение на знания. Иновациите са най-силният двигател на економическия растеж. Има органична, трябва да има органична връзка между промишленост и иновации. Партньорство и не на последно място образователна система, ориентирана според пазара на труда. Благодаря puheenjohtaja komission puheenjohtaja Барозо sanoi... Благодаря, господин председателю. Господин Барозо, господин комисар, в самото начало председателят на комисията заяви, че економическото управление се е развило толкова бързо, че преди две години никой въобще не може да предположи какво ще се случи сега. Да, това е вярно, но скоростта не е самоцел. Трябва а, да сме сигурни, че пътуваме във вярната посока – харесва ми анализът на госпожа Берес в нейния доклад. Смятам, че сега трябва да изслушаме господин Кугман, получил Нобелова награда и други дисиденти, които заявяват, че финансовите министри всъщност жертват работни места. Според мен имаме нужда от едно ниво на заетост, което да бъде а, използвано като показател, защото реалната економика в крайна сметка ще бъде засегната от кризата. И това много ме притеснява, особено казаното от Оле Шмидт. Благодаря ви. Служа Иванова. Уважаеми колеги, с доклада на специалната комисия за кризата ние призоваваме преди всичко за европейски отговор, за силно политическо и интелектуално лидерство с европейско измерение – задълбочена интеграция и завършване на единния европейски пазар в полза на европейските граждани. изключително важен беше компромисът който постигнахме по ключови въпроси като пакта за стабилност и растеж неговите механизми за санкциониране пътят на структурните реформи бюджетната консолидация стратегическите инвестиции на европейския съюз. особено важни приоритетни действия са тези в областта на кохезионната политика и малките и средни предприятия кохезионната политика трябва да бъде един от основните стълбове на икономическата ни политика. тя ще допринесе за развитието на енергийната ефективност и трансевропейските мрежи които от своя страна ще доведат до съживяване и устойчив растеж на европейската икономика. малките и средни предприятия от своя страна са жизненоважни за бъдещото ни развитие растеж и просперитет. трябва да се формулира нова дефиниция за малки и средни предприятия което ще даде възможност и за по целенасочена политика в подкрепа на предприемачеството както и реално да се предприемат действия за намаляване на административното бреме и бюрокрацията. искрено се надявам нашите предложения и препоръки да намерят израз в конкретни действия от страна на европейската комисия и най вече от страните членки защото нямаме време за губене и дължим на нашите граждани адекватен и бърз отговор за да излезем по скоро и по силни от кризата. благодаря. Colleagues... Благодаря. Виждам, че има хора, които ентусиазирано ми махат. Като им махна и аз, значи, че сме записали името им. Няма нужда да продължавате да махате. Благодаря. Uh, however... Не гарантирам обаче, че ще ви дам думата. Защото за всичко зависи от времето, с което ще разполагаме. Господин Калфин. Благодаря ви, уважаеми господин председател икономическата криза засегна страните членки с различна интензивност. разликата обаче не минава по границите на еврозоната което би могло да се предположи и от икономическа гледна точка. за съжаление единната валута не доведе до този момент до икономическо изравняване. точно обратното днес страните от еврозоната са много по различни отколкото бяха при въвеждането на еврото. това е много опасно. очевидно е че показателите в пакта за стабилност и растеж не са точните и не работят затова механичното налагане на санкции само по себе си няма да доведе до положителни резултати. още по малък ще бъде ефектът върху всички двадесет и седем страни членки на европейския съюз. даже обратното самоцелните икономически клишета ще доведат до нови проблеми. решението е ясно страните членки трябва да доближат максимално своите икономики за да може с еднакви мерки да се постигат еднакви резултати навсякъде. това означава повече общностна политика повече инструменти на европейските институции по висок бюджет и по голяма бюджетна независимост на европейския съюз включително чрез увеличаване на дела на собствените приходи. благодаря. господин председател кризата съвсем не е свършила и всичко свидетелства за това. Като че ли Европа сега преживява криза на интеграцията? Е, и в светлата на всичко това антантата от Довил, дали е голяма антанта или не, е друг въпрос, няма да, намеда, да донесе решението. Голяма част от европейското население вижда намаляване на покупателната си способност, доходите си. Ние се конкурираме сами с себе си и не можем да отговорим на изискванията на световната конкуренция. И затова е необходим именно общностния подход, за да може да се справим пред тези предизвикателства. За тази цел ние имаме нужда от нови, нови инструмента, от новаторски инструменти, за да можем а, да намерим решения. Това се въжи и за научно-изследователската и развойна дейност. А, а, защо трябваше да създадем 28 дипломатически корпус в Европа, който дублира дипломацията на всичките страни? Трябва да дадем възможност на страните членки да а, действат по-ефективно, за да направят това, което очакват от тях гражданите на Европа. Благодаря. Кирилш Болц, една мисля Господин Болц, минута и половина. Уважаеми господин председател, всички, които са слушали дебата тази сутрин, са забелязали колко работа е свършена през изминалите месеци. Мисля, че съвсем нескромно можем да го кажем. И в специалната комисия за економическата и финансова криза също свършихме много работа. 1600-те изменения, внесени към първоначалния доклад, са доказателство за това. Освен това, работата на комисията беше удължена с още една година и това е правилно. Кризият кризата далеч не е приключила. Ирландия току-що се размина с банкрута. Е, економиката на Гърция все още не е оздравена и изобщо има всякакви причини за продължаване на работата. Затова ще бъде твърде рано да приключим дебата за кризата и последиците от нея. Ще бъде погрешно да считаме работата на комисията за кризата за приключена. Ще трябва е, още повече да продължим да работим в начертаната посока и за това за мен е, доклада е добър е, и се ползва с подкрепата на Крис. Със сигурност са възможни и по-добри е, формулировки, но трябва да разглеждаме доклада като това, което е, а именно като междина равносметка. Важно е комисията да продължи работата свършена до този момент, трябва да помислим и по какъв начин да подкрепим работата на останалите комисии. Благодаря. Господин Канчен, минута и половина. Благодаря, господин председателю. Изслушах много внимателно дебатите днес сутринта. Мисля, че трябва обаче да се опитаме да хвърлим повече светлина върху инструментите, които са добре определени, добре зададени инструментите за осъществяване на стратегията. И да погледнем внимателно вътрешното си единство като европейска общност. Що се отнася до тези инструменти, смятам, че е постигнат значителен напредък и смятам, че се движим в правилна посока. Това, което не мога обаче да разбера напълно е каква стратегия изпълняваме. Непрекъснато говорим за стабилност. И доста късно се сетихме да говорим за растеж. Е, към хората се отправяха призиви е, за саможертва, е, за да бъде подкрепена стабилността, но нека видим цифрите. Заетостта в момента е ключовият въпрос. Мисля, че ако не решим тези проблеми, свързани с заетостта, няма да сме си свършили добре работата. И трябва да подчертаем пред е, председателя Барозо, който наскоро говори пред нас за състоянието на Съюза, че стратегията на Европейския съюз е, относно участието му в финансовите пазари трябва да бъде ясна. Не искаме да се възприема а, е, анархичен подход от държавите членки. Често пъти тук сме свидетели на злоупотреби. Господин Карен, са минута и половина. Господин председател, представители на комисията и на съвета, през изминалите две години гражданите на Съюза бяха засегнати сериозно от кризата. Това въжи и за гражданите на моята страна, Латвия. бе отбелязан 20% спад на националната економиката, безработицата расте с бързи темпове. Хората в моята страна разбират, че при подобни спешни обстоятелства има необходимост от извънредни и спешни мерки. И какви мерки предприехме, за да разрешим проблема с публичните финанси? Гражданите на моята страна много търпеливо търпяха увеличението на данъците и намаляването на заплатата. В резултат на всичко това, при нас има финансова стабилност. Обаче аз съм ядосен, когато днес чета, че Франция и Германия не искат да се подсили финансовото управление в Европейския съюз, а искат напротив да се отслаби. Това означава ли, че моята страна е предприела всички тези мерки за нищо. Колеги, не трябва да позволяваме положение, при което големите страни искат всичко да тече по-старому. Трябва да се съобразим с предложението на комисията и да осигурим стабилен финансов контрол. Благодаря. Господин председателю, трябва да сме наясно с едно. Глобалната и економическа криза засяга преди всичко американската и европейската економика. В останалите части на света имаме високи темпове на растеж. Това не въжи за щатите и е, за Европа. Вярно е, че харчим повече, отколкото имаме. И освен това липсва растеж. Това е едно от най-големите ни предизвикателства. Трябва да стимулираме растежа, но за тази цел ни е необходима стабилност на финансите. За това за мен е обезпокоително – и тук добавям гласа си към този на преждеговорившия, че някои европейски лидери сега говорят за по-хлабави правила в рамките на пакта за стабилност и се стремят към изменяване на договора. Аз не мисля, че това от което се нуждае Европа, е едно десетилетие разисквания за изменение на договора. Това би било дезинтеграция, нарушение на нашата конкурентоспособност. Трябва да укрепим а, пакта за стабилност с възможно най-автоматични санкции и трябва да направим така, че да бъдат сведени до минимум бюджетните дефицити. Да бъдат приведени в надлежен ред като същевременно създадем възможности за повече економически ръст, да се открием към повече конкуренция и да отворим европейските граници. Това е целта. Това е целта, която трябва да бъде постигната от нашата политическа програма. Една мисля това. Господин Скила Какис, минута и половина. Господин председателю, в доклада за економическата криза включен в дневния ред за днес. В параграф 32 се говори а, а, за някои държави членки, включително моята Гърция, които в момента не могат да създадат реални планове за възстановяване. И Всъщност е, до 2012 година се говори само за ограничаване на публичните разходи, намаляване на дълга и увеличаване на е, данъците. Е, този абзац е много важен за Гърция наред с някои други страни тъй като сме свидетели на фактори, които действат точно в обратната посока. И за това ми се струва, че трябва да се внесат необходимите уточнения в доклада на Берес, особено що се отнася до подобряване на състоянието с държавната задлъжнялост. И е, като се им е, предвид е, положението на страните, които са изгубили достъп до финансовите пазари. Естествено, нямаме альтернатива. Трябва да свалим държавния дефицит, иначе няма да получим достъп до финансовите пазари и няма да постигнем економическо възстановяване. Това е изключително важно за нашето положение и трябва да кажем на хората истината. Процедурата по импровизирани изказвания. Десет колеги ще получат думата, като си пред с какво време разполагаме. Моля да бъдете максимално кратки. Длъжен съм да спазвам правилата по този въпрос. Имате точно една минута. Господин Кели. Така и ще бъде. Две неща се казаха, за които искам да коментирам. Хюбнер каза, че Европа не е във вакуум и господин Чарлз Тел каза, Европа не може да прави сама всичките отстъпки. Време е Европейският съюз да се държи по-твърдо в Г20 и в ООН. Имаме 11 на 100 безработица, 20 на 100 сред младите безработица, голям публичен дълг, много бедност. Ако другите страни по света не споделят отговорностите, ние трябва да кажем, че ние повече така няма да правим, няма да позволи нашите страни да станат неконкурентоспособни и по-бедни. На второ място, в Европа. Ние не трябва да говорим само с един глас, а трябва да действаме единно. Самоназначеният управителен съвет, който бе визиран днес сутринта, не може да продължи да изпълнява е, своята дейност. Имаха прекалено много възможности, за да покажат на какво са способни. Благодаря. Господин председателю, искам... Бл- бл- да... Извинявам. Извинявам. Искам да приветствам факта, че този доклад е подчинен на идеята за по-добро управление и стабилност. Искам да поздравя господин Фейер Економическият надзор, ако бъде укрепен, това ще ни спести бъдещи кризи и ще ни позволи да смекчим техния евентуален ефект. Но има един възлов въпрос, по който трябва да се работи усъвършенстване на координацията и подобряване на видимостта на економическата политика на държавите членки трябва да има координация на нивото общност от държави членки, включително по отношение на, на националните разходи. И това ще ни позволи да направим надлежния анализ на общностните разходи. Е, Господин председателю, няколко думи. Първо по предложението на Франция и Германия. Смятам, че ние трябва най-сетне е, да реагираме положително. Често сме казвали от 2007 година, че ни липсва двигателя на френско-германското сътрудничество. И изведнъж а, е, сега се противопоставяме на тези предложения. В крайна сметка, тези предложения са направени с цел Франция при лошото си финансово-економическо състояние да не изпадне в трудно положение. В тези предложения а, а, няма а, а, такива а, отрицателни страни, каквито се виждат в доклада Берес. Напротив, а, так, то, тези предложения ще позволят на Европейския съюз да тръгне в правилна посока. Дякуем veľmi пекни, пан председател, пан комисар. Криза... Е- Следващия оратор. Благодаря, господин председател, господин комисар. Кризата е комплексно явление. Заради краткото време ще спра на няколко момента. В националните економики се поставя прекалено голям акцент върху публичния дълг. Има и други фактори, които са не по-малко важни. Разбира се, публичният дълг трябва да се следи, защото правителствата трябва да попълни дефицита с стопанска дейност в уличния сектор. Така ще се намалите темповете на безработица. Дами и господа, заради статистиката обаче ние забравяме за тези, които не са причина за кризата. Безработицата при една влушаваща се економическа и социална среда. Ако не следваме социална економика, много трудно ще излезем от кризата. Аз години а, е, наред настоявам да се реши проблема с данъчните обежища. Благодаря. One... В бъдеще предлагам да имаме един представител по економическите въпроси. Трябва да имаме върховен представител по економическите въпроси, така както имаме и върховен представител по външни работи. В бъдеще постовете на Бърние и и другия комисар могат да бъдат слети. Ние трябва да говорим с един глас на заседанията на Г-20. В бъдеще Европейският съюз трябва да има един представител – едно място на подобни заседания и да говорим с един глас. Благодаря. Yeah, Mr. Rehn, Mr. Rehn, yesterday evening I was really suffering with you. Господин е, Рен, с нощи е, наистина изпитах страдание, когато видях е, на пресконференцията как трябваше да представите тази сделка – а тя всъщност не проистича само от вашите предложения. Мисля, че е, след това, което научихме от е, пакета за надзора, е, трябва да видим как комисията и съвета да си сътрудничат, за да постигнат добри резултати. Мисля, че именно това трябва да направим сега. Ако се погледнат процедурите, свързани с дефицита и с задлъжнялостта, е, вие имате добри предложения е, за макроекономическите неравновесия. От основно значение за добрата е, сделка – е страните, които имат излишък и тези, които а, имат дефицит, а, да сторят това, което се изисква от тях, за да се върне еврото в коловозите. А, мисля, че голямата част от, а, нашата, а, от нашия парламент ще застане зад вашите предложения. Следващия оратор. Френско-германското партньорство няма място в такъв парламент. Имам следните въпроси към съвета и комисията по, въп... по този пункт и по предложението. Първо, идеята за лихвоносни депозити. Какъв е смисъла? Защо трябва да трупаме нов дефицит върху дефицита, за да се борим с дефицита? Боже Господи! Също и възможността за спиране на структурните фондове. Единствената последица от подобна мярка ще е анулирането на дългосрочния растеж. Ще се качат ликвите, ще се повиши и краткосрочния дефицит. На следващо място. Какво ще стане, ако има санкции за глупост и за нахалност? Uh, Господин председател, благодаря. Обещава ни се економически е, ръст, но конкуренцията от е, развиващите се страни ще доведе до унищожаване на работни места и на економическа база, у нас. Ние можем само да снижим а, жизнения стандарт на нашите работници. Трябва да отхвърлим глобализацията и а, да повишим своята конкурентоспособност. Обещаваме да подобрим економическото положение а, и управление в държавите членки, но економическото положение в различните държави членки е а, различно и за това за всяка от тях трябва да се предпише отделно хапче. Економическата криза започна с банките. Обаче правителството правителствата безотговорно се втурнаха да ги спасяват. Трябва да стимулираме а, онези дейности на банките, които а, произвеждат пари, но не трябва на банките да се позволява да работят по собствена програма, независимо от интересите на обществото. Господин Козловски, за една минута. Тук ли е колегата?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 Изказах се в процедурата. Вече взех думата в процедурата на спонтанни изказвания. Well, uh, you obviously not Mr. Mesharos, and Mr. Mesharos was on the list before you. Mr. Mesharos, you have the floor. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió történetének leg... Благодаря много, господин председател. Това беше най-тежката економическа и социална криза в историята на Европейския съюз. Имаше дисбаланс, нямаше добри правила за а, финансовата сфера. А, смятам, че Европейския съюз реагира а, с закъснение на тази криза и реакцията на отделните страни членки не, не съответстваха една на друга. Ето защо за в бъдеще ни трябват добри мерки и правила за економическо управление, за да не са принудени страните членки сами по-отделно да реагират на кризата. Смятам, че комисията, която се занимаваше с кризата, трябва да продължи своята работа. Все още в Европейския съюз няма стабилност. Трябва да хармонизираме бюджетната политика на страните членки. Трябва да стимулираме економическия растеж, да се съсредоточим върху заетостта, да подкрепим малките и средни предприятия, защото те играят важна роля. Господин Пирило. А, и кирия Пападопулу, е лепто. Госпожа Пападопулу. Благодаря, господин председателю. Европейският съюз е на кръстопът. Международната економическа криза засяга доставките на енергия, е, разширява бедността и е много важно да се действа в противовес на тези явления. Нуждаем се от повече солидарност и сътрудничество и координация в Европейския съюз, за да преодолем тези негативни е, явления. Е, трябва да се стремим към повече Европа, по-малко бюрокрация, повече подкрепа за малките и средните предприятия, създаване на работните места и е, наличието на повече парични ресурси за развитие на важните економически отрасли. По този начин ще гарантираме данъчна и економическа политика в интерес на Европейския съюз. Трябва а, да а, осигурим по-добро управление а, на економиката в Европа, като за тази цел създадем необходимите фондове. Европейският парламент има пълната възможност да даде своя глас за преодоляване на негативните тенденции, които очертах. Господин Ламбертс. Благодаря, господин председателю. Искам да се обърна към комисията и към съвета, за да очертая трите недостатъка на проекта за економическо управление. Първо, прекалено строга е дисциплината във връзка с задлъжнялостта, а е твърде отпусната процедурата а, за а, това, което се постига като съгласие е, е, в рамките на стратегията за 2020 година. По този начин няма да е, повдигнем економическото развитие. Втори недостатък. Ако контролираме строго разходите, трябва да се контролират строго и приходите. Не може да има координация бюджетна без координация данъчна. И третият недостатък. Това е демократичния недостиг. Е, много съм е, поразен от това, което предлага работната група. В нейните предложения явно Европейският парламент не съществува, което за нас е неприемливо. Госпожа Легрип, една минута. Благодаря, господин председателю. Ще ориентирам изказването си а, е, към а, е, подготовката на следващата среща на Г20. Всичко бе казано от преждеговорившите за необходимостта от укрепване на економическото управление, на пакта за ръст и стабилност, от, за, от, за необходимостта от участие на Европейския парламент. Но искам е, да ви кажа какви според мен са двата недостатъци двете предизвикателства, които трябва да бъдат включени в дискусиите.

във връзка с валутата е едното предизвикателство и второто предизвикателство е във връзка с цените на основните суровини. От тук проистичат много тежки неравновесия в економическия живот на нашата планета. Европейският съюз трябва да излезе с обща позиция и да се организира за тази цел, за да може да говори с един глас не само на следващата среща на Г20, но и на следващите такива срещи, а и по-общо на световната сцена. Domnule președinte, stimați colegi, se pare că efectele crizei sunt de... Госпожа Лукан за минута. Очевидно е, че кризата продължава. В тази връзка искам да ви напомня за важната роля, която играе кохезионната политика. Същевременно Искам да кажа, че тази политика е условия без което не може. Тя е съществен елемент от плана за економическо възстановяване. Тя носи ползи и подпомага развитието и усилията за устойчиво за устойчив растеж. Тя подобрява европейската солидарност. Смятам, че на първо място трябва да инвестираме главно в инфраструктурата. Тук говоря за транспорта, енергетиката и да... съобщенията. Нуждаем се от сериозни инвестиции, от няколко финансови източници, сред които публично-частни партньорства и частни е, средства. Според мен тези източници не са напълно използвани. Благодаря. Госпожа Дакте, за една минута. <laughs> Благодаря, господин председател, Драги колеги, най-напред искам да поздравя е, нашия колега Фюю е, за е, качеството на доклада и амбицията заложена в него. Европейският парламент има своето място в този дебат, който е решаващ за бъдещето на Европа. Всъщност, гръцката криза разкри недостатъците, които минират економическото управление на Европейския съюз господин Фейо предлага да създадем постоянен механизъм за проследяване е, на недостатъците и провалите. Необходимо е да се разшири пакта за стабилност и растеж и да бъдат засилени санкциите. Това е задължително, ако искаме да оздравим е, бюджетите на държавите членки. Това не е популярно и свързано е с ограничение, но нямаме избор. Е,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 а някои държави членки дори не са имали възможност да създадат планове за економическо възстановяване и да разработят необходимите економически мерки, защото страните бяха принудени да економисват, да намаляват разходите, за да намалят държавния дълг. Всичко това се направи, накърнявайки интересите на гражданите. Е, жените са особено застрашени в това отношение. Те могат да изпаднат в най-черна мизерия в резултат на тези мерки. И за това е, трябва да координираме добре е, своята дейност и да предприемем всички необходими инициативи във всички сфери. Börsenmonopoli der Finanzhaie halbwegs reguliert, stehen wir vor dem Problem. Стоим на прага на едно глобално обесценяване на валутите. Все още не е, е овладяно, настъплението на криза. Това, което се смята за особено лошо в Европа, а именно на месата на валутния пазар, в момента сме принудени да го правим от глобалния контекст меката валутна политика на останалите економически сили вреди на а, Европа и това трябва да бъде важна тема на срещата на Г20. Наводняването на пазара с ефтини китайски продукти води до а, изкуственото обесценяване на а, валутата. По този начин се изкривява пазара а, и а, това може да застраши целия световен пазар. Ще бъде необходимо а, да се обсъдят в плановете за въвеждане на данък върху финансовите транзакции. Прота и кирия Береш за лепта. И сега, за да приключим дебата, госпожа Берез, две минути. Мерси, президент. Мерси колег де Благодаря, господин председател, Благодаря на колегите за техните изказвания. Е, искам е, да се спра на два-три момента. Господин Дил е, каза, че е много важно сега да реформираме политиката на сближаване. Трябва да направим равносметка на тази политика, за да се види какво е ставало от е, както тя е създадена до сега. Необходимо е да се направи равносметка на функционирането на фондовете и тази равносметка трябва да бъде обективна, за да изведем необходимите полки за бъдещето. Освен това, искам да благодаря на колегите, е, които се изказаха за представляването на Европейския съюз е, и е, за световното, глобалното економическо управление. Това е фундаментална задача за Европейския съюз, когато сме изправени явно пред война на валутите. Би трябвало да имаме силна позиция на Европейския съюз вътре и навън. На основата на вътрешната си сила и единство ще бъдем силни и във външните си проявления. И е, по отношение казаното на колегата Робер Деболса, да, е, Г20 не е решението, е, към което се стремим като окончателен механизъм за економическо управление. необходимо е да съществуват механизми за арбитраж. това бе заявено и от генералния секретар на ООН вчера. вътре в ООН липсва такъв механизъм за економическо управление, който да ни посочи път пътя към бъдещето. И най-сетне колегата господин Ламбер говори за публичните инвестиции. Ние е, в нашия доклад Искаме комисията ежегодно да преценява необходимостта от публични и частни инвестиции. Ни е необходимо да имаме сравнителна таблица, която ни позволява дългосрочно да планираме инвестициите необходими е, за създаване на нови работни места. Това ще осигури устойчивост и трайност на нашата визия и е, ще ни позволи да запазим идеята за солидарност, която е в сърцето на Европейския съюз. Господин Фейо, за две минути. Senhor Presidente, eu queria começar por agradecer a todos os colegas. Господин председател, първо искам да благодаря на всички колеги, взели участие до самия край на дебата. Сега е момента да преминем от думи към дела. След гласуването, което се надявам да бъде положително, парламентът ще има своя собствена позиция по въпроса за економическото управление. Ще се подобри прозрачността и откритостта. Економическото управление ще се превърне в цел за всички държави членки с цел осигуряване на растеж. Ще се подобри координацията между всички държави членки. Това е и добре дошло за Европа на по-голямата солидарност, на по-голямата ефикасност. Европа на всички, която макар и да говори с различни гласове, казва едни и същи неща. Европа на съгласуваните действия между парламента, съвета и комисията. На среща на върха всички трябва да дадат своя принос, включително и гражданите. В тази връзка националните и Европейския парламент могат да изиграят съществена роля с техните собствени становища, за необходимия макроекономически надзор в държавите членки с техните становища по въпроса за стратегията за 2020 година и с внимателното следене на подсилването на пакта за стабилност и растеж. Мисля, че сега е настъпил момента е, да подходим конструктивно спрямо въпросите, които се обсъждат. Господин Рен от името на комисията. Благодаря, господин председателю. Почитаеми евродепутати, искам да благодаря най-напред на докладчиците Берес, Фейо и на изказалите се депутати за така интересния дебат по същество. Много високо ценя техните изказвания, защото те съответстват на значението на обсъжданата материя. Искам да направя няколко коментара, да дам някои отговори на въпроси, е, повдигнати в разискванията по докладите и ще започна е, с международната сцена. В световната економика неравновесията от времето преди е, кризата се проявиха с пълна сила и изискват устойчиво възстановяване и създаване на работни места. За това Европейския съюз ще се стреми към ефективна политическа координация на предстоящото заседание на Г-20, за да се възстанови световната устойчивост. Устойчивостта в економическия ръст в световен мащаб. Всички а, държави а, трябва да а, стимулират търсенето и потреблението в национален мащаб, особено у нези, е, които имат е, излишък, а нези, които имат дефицит, трябва да се ориентират към износ. Европейският съюз се стреми е, към силна и стабилна международна финансова система, в която обменните курсове отразяват базата на економиката базовите тенденции в нея. Това е, е много е, важен елемент от целта на Г20 е, за ребалансиране на економическия ръст в името на устойчивото възстановяване и създаването на работни места. По същата причина е много важно за Европейския съюз да реформира и да укрепи собственото си економическо управление. Докладите, изготвени от госпожа Берес и господин Фейо, съществено допринасят в тази насока. А нормативните предложения, приети от комисията, ако бъдат приети и от законодателите, ще доведат до качествен скок в по-ефективното функциониране на нашия економически и валутен съюз Естествено поставя се въпросът е, за е, данъците и облагането на финансовите институции, включително банките. Говорил съм е, с председателя Барозо по тази тема, тъй като някои объркващи изказвания се чуха по този въпрос. В момента осъществяваме фундаментална реформа на собствената си финансова система. И сме длъжни е така да запазим набраното темпо, като го отстоим и на срещата на Г-20. За първи път комисията направи предложение за тъй наречената такса стабилност или налог за банките, така че е, частният сектор да участва в поемането на разходите, до които се стигна в резултат на кризата и е, да участва в изграждането на един фонд, който да ни пази при бъдещи кризи. Това е фундаментална наша цел, към чието постигане ще се стремим. На второ място комисията би желала е, финансовият сектор е, да поеме своя дял от разходите за преодоляване на кризата и за това настояваме за такса или е, данък върху всяка финансова операция, извършвана от финансовите институции на глобално равнище. И освен това, на трето място, Европейската комисия е, предлага финансовият сектор да допринася за собствените ресурси на Европейския съюз чрез тъй наречения данък върху финансовата дейност. Така финансовите институции ще участват в набирането на собствени приходи от Европейския съюз – а ще допринесат и за економическото възстановяване чрез данъка върху финансовите транзакции и операции на световно ниво. Беше направено предложение за Европейски валутен фонд от господин Фею. Европейската комисия подкрепя създаването на постоянен механизъм за превенция и преодоляване на финансови кризи с две измерения. Превенция на кризите и преодоляване на а, кризите. По-добре човек да бъде в безопасност, отколкото в последствие да съжалява. По отношение на решаването, на преодоляването на кризите, още май месец ние заявихме, че е необходима много солидна рамка за управлението на еврозоната. Комисията своевременно ще внесе своето предложение за постоянен механизъм в тази насока. Има някои елементи, които вече са се очертали в дискусиите. Превенцията и преодоляването на кризите трябва да вървят ръка за ръка. И всяко финансово съдействие, което се оказва в момент на криза, трябва да бъде предмет на строги условия. Трябва а, да се а, намалят до минимум а, евентуалните отрицателни а, последици и да се дадат а, стимул, а, стимули на държавите членки а, да спазват а, своята а, данъчна и бюджетна политика, а, както и за инвеститорите да влагат средствата си в публични и частни проекти. Господин Шмидт предложи изменения за доброволното участие на държавите членки, които не са в еврозоната, в санкционния режим. Като първа стъпка ние предлагаме режим и механизъм за държавите членки, които участват в еврозоната. Втора стъпка, втора фаза ще бъде механизъм с участието на всички държави членки. Комисията може е, да подкрепи като цяло това изменение, е, насочено към е, привличане на държавите членки, не участващи в еврозоната, е, в функционирането на санкционния режим, но на доброволна основа. Господин председателю, почитаеми евродепутати, ние постигнахме доста голям напредък в работната група. И е, постигнахме също така съответствие е, с инициативите е, на Комисията за усъвършенстване е, на економическото управление. Обърнахме особено внимание е, на е, превенцията. О, поставихме ударение е, върху устойчивостта на дълга и изработихме един е, много е, добър механизъм е, за изпълнение на мерките. Председателят, извинявам се, че ви а, а, прекъсвам, господин комисар, но ще кажа нещо важно. Драги колеги, а, дебатът е важен. Моля, заемете местата си тихо. не говорете помежду си, за да може комисарят да приключи изказването си комисарят. Благодаря, господин председателю. Свикнал съм с шума, но ви благодаря за помощта. Така или иначе стигнах вече до заключителната част на изказването си. Искам да кажа, че макар а, да има а, а, така подкрепа а, за предложението, които а, формулира работната група, а, законодателният процес е едва в своето начало. Сега започва обичайният нормален законодателен процес дори да наричаме това а, края на началото. А, Европейският парламент в този законодателен процес ще има възлова роля. Бихме искали да ви призовем като съзаконодател, същата му обавяме и към съвета, да приемете съответния нормативен акт до лятото на следващата година, за да може от лятото на 2011 година механизмът да заработи пълноценно и да могат да бъдат предприемани реални действия. Господин председател, почитаеми евродепутати, наистина от това ще зависи доверието към Европейския съюз. Доверието към нас ще зависи от това, ще успеем ли да укрепим економическото управление. Напълно съм съгласен с вас, че общностният метод е този, който ще ни изведе до целта. Много внимателно слушах вашите изказвания в тази насока. Високо ценя е, вашата силна воля да приложим общностния метод, започвайки с изказванията на господин Дол, господин Шулц, господин Конбендит, господин Ферховстад. Нека демонстрираме още веднъж, че общностият метод може да даде резултати. И сега той е, трябва да ни помогне да постигнем тази цел – нова система на економическо управление. Нека нашия економически и валутен съюз стане по-силен и пълноценен. Благодаря ви. And... Председателят, благодаря. И най-сетне, господин Шастел от името на съвет. Господин председателю, набързо. Най-напред искам да благодаря от името на съвета на двамата докладчици, госпожа Берес и господин Фейо. Е, те демонстрират волята на парламента да работи по така важното досие, което обсъдихме току-що е, би трябвало парламентът бързо да направи своя анализ в контекста на процедурата на съвместно приемане на актове, анализ на инициативите, предложени от комисията, които ще ни доведат до по-добро економическо управление в Европа. Съветът е на ваше разположение за вземане на необходимите решения в тази връзка. Благодаря. С това приключваме дебата. Гласуването ще бъде проведено днес от 12.30 нататък.